Allora, colleghi, il servizio dovrebbe di... Добро утро, колеги. Системата вече работи. Това е добра новина. Така че можем да подновим работата си. Следващата точка в дневния ред е гласуването. Имаме да гласуваме два текста. Първият по точка 10, становище по бюджета преди да пристъпим към гласуването, едно изказване. Да, една кратка бележка. Искам само да спомена. Докладът е чудесен. Но мисля, че трябва да помислим, че ако службата на омбудсмана а, не, ако не бъде принудена да остане в Страсбург, ще се спестят страшно много средства. Могат да контролират нещата от тук, а не от Страсбург. Трябва наистина да вземем някаква позиция и да искаме службата на омбудсмана да се премести в Брюксел, дори да се покрият разходите за преместването, това ще спести много средства. Grazie, ci sono altri interventi? No. Други изказвания има ли? В такъв случай пристъпваме към гласуването. Allora, votazione <clears throat> emendamento 1 al paragrafo. Изменение 1. Параграф 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. Контрарио. Ки се астиене. За, против. Приема се. Изменение 3. Параграф 3. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. където се съдържа техническа корекция. Някой да е против тази бележка? Ако не, гласуваме изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 по параграф 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. 6. За, против, въздържали се, Не съм сигурна какъв е резултата. Нека да повторим гласуването. Кой е за? Изменение 6 относно параграф 7. За? Кой е против? Приема се. Извинявайте, забравих да попитам въздържали се. Няма, приема се. Изменение 7 Параграф 8а. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Окончателно гласуване за. Против? Приема се. Доклада за годишния доклад на Европейския омбудсман. Преди да пристъпим към гласуването, Докладчика или някой друг иска ли да се изкаже? Госпожа Гънц. Тъй като аз замествам госпожа Йотова днес, искам да кажа няколко думи. Тя иска да благодари на всички, които и съдействаха в работата по това досие. Тя каза, че съдействието е било отлично по работата по измененията и много благодари. Председателката, благодаря. Нека сега да пристъпим към гласуването. изменение 9, параграф 2а за, против, въздържали се, приема се. 10 по параграф 7а за, против, въздържали се, отхвърля се. изменение 11 по параграф 8а. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 12 по параграф 9 за, против, въздържали се, приема се. 13 по параграф 9а. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 14 по 11а. За? Против? Приема се. Изменение 15 по параграф 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 16 по параграф 13. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение Б за, против, въздържали се, приема се. Седемнайсет пада, 18 пада, изменение 19 на параграф 15. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 20 на параграф 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 на параграф 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 на параграф 18а за, против, въздържали се, приема се. И изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 по параграф 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С по параграф 21 за, против, въздържали се, приема се. 25, 26, 27 и 28 падат. 29 по параграф 22. А кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 30 по параграф 22а. За, против, въздържали се, приема се. Сега точките от прембила. Изменение 2 по точка за, против, въздържали се, приема се. И изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 с техническа корекция. Някакви възражения няма. Тогава гласуваме изменение 4, така както е изменено. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 и 7 падат. Изменение 8 за, против, Нека да направим проверка. Гласуваме още веднъж изменение 8, което е свързано с точка от преамбюла Хаш. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. и изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Грация. Chiusa la sessione di voto, passiamo al punto. С това приключваме гласуването и минаваме към следващата точка. Della missione in Bulgaria актуална информация по мисията ни в България. Колега, су questo punto. Е, е, όχι, θα, θα παρακαλούσα να διευκρινιστεί. Θα παρακαλούσα να διευκρινιστεί εάν θα πάμε στη Ρουμανία και ποιες... Искам да изясня нещо. Ще ходим ли в Румъния и кога, за да можем да се организираме? след септември ли ще обсъждаме? Просто трябва на време да знаем дали ще ходим в Букурещ или не. Посещението в Румъния вече е решено. Казахме да. Трябва да потвърдим датите. Но потвърдихме, че посещение ще има. Точка 12 е свързана с проучвателното посещение в България. Както вече споменах, имаме първоначална актуализация. Госпожа Окен ще ни даде информация. So please put on your earphones. Моля да си сложите слушалките, защото ще говоря на датски. Както казахме вчера в самото начало, в началото на мисията решихме да видим няколко неща. Господин Бастинаро посочи основните причини – Броят на делегатите бе намален, понякога работех и сама. Разбирам, че не всички могат да вземат участие в мисиите, но това наистина затруднява нещата. Пътуването бе много интересно, видяхме много неща. Успяхме да видим какви конфликти съществуват в България по време на първата среща с кмета на София. Успяхме да обсъдим проблема за депониране на отпадъци. Срещахме се с представители на различни органи, с вносителите на петиции и трети страни, но въпросът е кои са тези трети страни, защото те всъщност не бяха част от вътрешния конфликт. Бяха определени като трети страни, но не стана ясно точно какви са. Във всеки случай, успяхме да видим, че наистина съществуват проблеми по отношение депонирането на отпадъците. В момента, в който пристигнахме, ни бе показан план или програма, за които преди това не бяхме уведомени. Първите неща се случиха в събота, когато точно пристигнахме, но нека да ви кажа, че мястото за депониране на отпадъци е много голямо, там има сериозни обеми дейност. И това е сериозно бреме за града. Когато пристигнахме, Имаше много хора, които искаха да разговарят с нас. Видяхме страшно много камиони пристигащи за депониране на смет. Наистина сериозен е обема на дейност на това сметище. Когато отидохме там, хората наистина искаха да ни покажат каква сериозна дейност се извършва там. Не знаем дали това винаги е така, не знаем дали изхвърлянето на отпадъци винаги е свързано с такива обеми, но видяхме, че наистина на това сметище се докарват огромни обеми отпадъци. Говореше се възможност за рециклиране, предприемането на други мерки, за да се избегне замърсяване, но не успяхме да потвърдим цялата тази информация, която ни бе предоставена. Определено, това е нещо, което трябва да обсъдим. Вчера говорихме за управление на отпадъците относно проучването. Срещахме се с министра на околната среда и водите. Според министъра всичко си върви много добре. Възможно най-добре се осъществяват нещата. Но ние сме чували, че и преди падането на желязната завеса всичко е работило перфектно и всички контроли са били на лице. Това бе картината, която ни бе обрисувана. Самото правителство твърди, че на лице са всички необходими структури, за да се контролира управлението на отпадъците без щети. Когато се срещнахме обаче с председателя на Българската комисия по петициите и българският омбудсман, който е нов, нещата се промениха, картината се промени. Те казват, че искат националния омбудсман да бъде по-независим. Изненадани бяхме, когато един колега каза, омбудсманът е от е, нашата партия, което много ни изненада. Такова нещо не би трябвало да се каже, защото омбудсманът трябва да бъде непартиен, политически независим. Посетихме планински район, който беше много красив, много, част, много красива част от източна Европа е това. Срещахме се с Срещнахме се с хора. Сет op med е, vindmølleparker i lange baner, steder hvor fuglene trækker, og det var за срещахме с хора, които ни посочиха, че се строи на пътищата на мигрирани птици. Много е трудно да се идентифицира точно маршрута на мигриращите а, пътища, но става въпрос все пак за вятърни паркове, където се пречи наистина на маршрута на мигриращите птици. Така че предполагам, че наистина там съществува някакъв проблем. Казва, че вятърните паркове са планирани правилно, получили са необходимите разрешения. Посетихме и един ски курорт. Трябваше да пътуваме около 40 км, за да стигнем до този ски курорт. Там се говори за нанесен щети на околната среда поради строителството на съоръжения – Казаха ни обаче, че са извършени а, научни изследвания и проучвания преди построяването на всички тези съоръжения. Казано ни бе също, че компетентните органи наистина не могат да направят много по този въпрос, защото става въпрос за частни имоти. Известно ни е, че скикорортите привличат хиляди хора. Те трябва да бъдат е, транспортирани до тези места, ски курортите. Стават едни добри места за отдих и почивка и наистина привличат хиляди хора. но кмета и предприемачите присъстваха на една сериозна демонстрация. Ние решихме да не се включваме, да не вземаме страни, защото все пак това е един местен конфликт и ние не искаме да вземаме страна. Когато си тръгнахме, видяхме автобуси, които караха демонстриращи. Така че втори път видяхме как е, местните органи на властта и предприемачите всъщност организираха демонстрациите и докарваха с автобуси хора, които да участват в протеста. Това е нещо, което много силно ни изненада. Кметът не разбираше реално значението на общностното право. За него си имаше други приоритети – туризма и привличането на туристи. Ние обаче посочихме, че наистина има а, меки форми на туризъм, ако можем така да ги наречем, които да не увреждат околната среда. Както имаме парка Тиволи в Копенхаген, който по никакъв начин не нанася е щети на околната среда. Но мисля, че кмета просто не ни разбра какво му говорим. Когато говорим за изграждане на ски съоръжения, на ски лифтове, чухме оплаквания, че много от строителните работи са извършени без разрешение, че са повалени, изтечени са много дървета, което има силно влияние върху екологичната обстановка и определено това са жалби, които трябва да бъдат разследвани. Посетихме и друг планински район. Там видяхме, че се полагат усилия да се организират е, събития като джаз фестивали, и други събития. Беше изграден изградена на покрита площ за осъществяването на тези събития. Видяхме брошури, които рекламираха тези събития. Срещайки се с общината, те ни обясниха, че това е един вид виртуален план, че такава площ няма да бъде застроявана, но всъщност те трябва да ни убедят с по-сериозни аргументи. Ски съоръженията в е, втория планински район, който посетихме, също създават проблеми. Видяхме, че местните органи от вас са включени в организацията на демонстрациите – исках, искаха от нас да се организира пресконференция. Ние казахме, не, не е това целта на нашето посещение. Тяхната основна цел бе да организират някакъв вид демонстрация и пресконференция, след което пресконференцията бе анулирана. Видяхме много хора, които развяваха знамена. Ние определено не искахме да се ангажираме, не, не сме там, за да вземаме страни по местни конфликти в България. И, както казах, предприемачите присъстваха. Има още две неща. Вносителите на петициите твърдят, че предприемачите и общината са сключили някакво съвместно предприятие с економически и финансови споразумения – намекваше се за корупция. Например, говорят за това, че цяла зона е приватизир... приватизирана и след това е продадена на предприемачите, за да строят инфраструктурата. Така или иначе, това са твърденията на вносителите на петициите. на мен не ми е известно дали имаме право като комисия по петициите да извършваме разследвания. Можем да посетим, да разгледаме, но не знае дали ние можем да извършваме разследвания. Има зони в програмата Натура 2000, но не знае наистина какви точно економически критерии се включват и не сме ние тези, които можем да задаваме въпроси на хората и да ги принуждаваме да ни дават отговори. Ясно обаче, че липсва прозрачност. Други колеги в комисията също посочват този въпрос. Липсата на прозрачност не е възможно да се постигне прозрачност в такава една ситуация. Това поне го виждаме ясно. Много са, твърдо ограничени са контактите с граждани. Както казахме и вчера по отношение на управлението на отпадъците, гражданите трябва пряко да участват, за да могат те да съдействат за правилното управление на отпадъците. Ако те не бъдат ангажирани, ако гражданите не бъдат ангажирани, не може да се постигне успех. Когато говорим за българските петиции обаче, мога да ви кажа, че граждани, има граждани, които са много добре информирани и България трябва да се гордее с тези свои граждани. Има гражданска мрежа, която наистина може да се използва, за да се подобри ситуацията в България. Има голям обем документация, хората знаят какво се случва, заинтересовани са, но просто властите трябва да се вслушват повече и трябва да се гордеят с познанията на гражданите, с тяхната активност. За жалост обаче не виждаме такива отношения в България. Мисля, че в заключение мога да кажа, Мария бе заедно с нас там. Искам да й благодаря за нейната подкрепа. Ако съм пропуснал нещо, разбира се, вие можете да ми зададете въпроси. Благодаря. Много благодаря за този доклад. Зная, че наистина цифрите се сменят, но нека да дам думата на господин Бостинарус. Like to... Аз бих желал да говоря на румънски, за да следвам позицията на Маргарет, многоуважаваната ни колега. Имам два коментара, които искам да споделя с вас. Първо, за съжаление, трябваше да променим състава на делегацията в последния момент. Политическите групи оповестиха своите намерения, но промяната бе факт и това създава известни напрежения без които бихме могли много спокойно да работим. Така че не би трябвало също така, тук вече се обръщам към секретарията, да променяме и дневния ред. Независимо какви са аргументите за такава промяна. Що се отнася до делегацията и самото посещение? Съгласен съм с госпожа Алкен. Убеден съм, че Писменият доклад, който обхваща всички позиции, ще опиша най-точно спецификата на нашето посещение в България и проблемите там, но има важни аспекти, на които искам да спра вашето внимание сега. Липсва институционален диалог между местните власти и неправителствените организации. За съжаление, липсва диалог и между министерствата, местните власти и неправителствените организации и гражданите. Има липса на прозрачност. Трябва да се води директно диалог с хората. Би трябвало хората да могат да изразяват свободно своето мнение относно плана, който се предлага. в случаите, когато става въпрос за нарушение на българско или европейско законодателство, диалогът трябва да обхваща всички, за да могат хората да изразяват своята тревога. И диалогът всъщност е, стана факт в София тогава, когато ние отидахме там и се осъществи срещата между комета, е, местните власти и вносителите на петиции. Как така се случва това в интерес на властта е именно този диалог да бъде непрекъснат. Това е и посланието отправено от Европейската комисия. Необходимо е да има институционален диалог, който да се води винаги на всички нива в гражданското общество. Необходимо е да се предоставя информация на местно ниво. Това е изключително важно за европейските граждани. И нещо друго, което ме притеснява. Свързано с току-що взетото решение от комисията. Когато се срещнахме с министра на околната среда и водите, ни дадаха много и ясна препратка към законодателството, националното и съответно европейското. Но имаше две неща, които ни притесниха, направо ни шокираха след това. Едното е преди срещата с министра, другото след това. Представители на българското правителство говориха за легализиране на проект в Рило родовския масив. Легализиране на нещо, което е незаконно. Според нас това е в противоречие с казаното ни от министера и информацията – която Европейската комисия получила от българското правителство. Това, между другото, се отнася не само за България, но и за и други държави членки, които ви казват нещо, което не е вярно. Така че как може да се вярва на тази информация, която се изпраща до комисията от страна на държавите членки? Те казаха, че трябва да се легализира тази структура, а, след като е била а, е, незаконно построена. Как е възможно това? Имаше официална среща, с която последва е, по Натура 2000 и оценката за въздействието. Друго нещо, което ни тревожи. Имахме среща с е, представители на регионалните власти, отговарящи за издаване разрешение за строеж. И всичките ни казаха, че българското законодателство е правилно прилагано по отношение инфраструктурата в Рила. А по-късно ни казаха официално онова, което на практика противоречи. Когато отидохме там, видяхме и фактите – от 1995 година се изграждат тези съоръжения незаконно. И сега принципа е добре да е незаконно е построено, ама трябва да приемам този факт. Местните и регионалните власти непрекъснато твърдяха, че има много строги проверки по отношение Натура 2000 зоните и въздействието върху околната среда. Твърдят, че достъпа на туристите и на, въобще достъпа до тези е, зони е ограничен, но в крайна сметка виждаме противоречието с фактите. Видяхме редица частни автомобили, високо проходими джипове, които бяха паркирани там. Видяхме също и автобусите, които доведаха стотици протестиращи, които подкрепяха проекта. Това го видяхме. Седемте рилски езера, които са изключителен обект. Ще ви го покажем после и на снимки. Разполагаме с такъв материал. Се използват през лятото като място, където голям брой хора дори се и къпят. Това отговаря ли на информацията, която ни дават властите? И на последно място, 145 хиляди хора твърдят всичко това. Срещнахме се с носителите, носителите на петициите. Впечатлен съм от техния професионализъм и уважението, с което се отнасят към околната среда. Видяхме оценките на учените. И всичко това сочи, че само 12 души би трябвало да имат достъп едновременно до тези зони по едно и също време, а ние лично видяхме стотици хора. Ако си спомням добре информацията на комисията, която получихме, Струва ми се, че подхода на комисията беше много наивно, много идеалистично как може да се вярва всъщност на една информация, която се предоставя от властта, а реалността посочва съвсем различни факти. Трябва да се предприемат действия. И още нещо. Европейската комисия когато разглежда такива чувствителни случаи, по които толкова много европейски граждани се оплакват и по които толкова много се говори, необходимо е комисията да намери нужното решение. Независимо за къде става въпрос България, Румъния, Германия, необходимо е да се предоставят факти дали информацията на официалните власти е надежна противен случай гражданите на Европейския съюз ще твър... Е, заявят, че нашата власт е некомпетентна. Благодаря на българската колега, която участваше в е, посещението. Благодаря за помощта, е, когато отидохме и в Рила. Делегацията на Европейския парламент изпита известно въздействие а, искам да призная а, пред вас. Това наистина е много странна ситуация. А, лицето, което отговаряше за организацията, подканяше местните хора да а, демонстрират а, срещу Европейският парламент – към нас бяха насочени обвинения, които бяха неоснователни и ненаместни, е, не на място. Необходимо е гражданите да знаят, че европейското законодателство трябва да бъде въвеждано в практика, да бъде спазвано, но на практика не получаваме информация, че то е пренебрегвано в този случай. И на трето място искам да кажа следното. Високо цене изказването на госпожа Аукън по една толкова трудна и чувствителна мисия. Наистина организацията на подобна мисия трябва така да бъде подготвена, че всички да бъдат предупредени своевременно, както в случая с колегите, които трябваше да посетят България, да знаят коя е истинската информация, за да няма политическо тълкуване, политика на НП срещу социалистите или обратно, или участието на зелените с някаква политическа мисия. В никакъв случай не трябва, освен това, да бъдем въвличани в конфликт, който е местен национален от своя характер. Това е нещо много важно и за бъдещите ни мисии. В името на нашата комисия наистина е много важно е, гражданите да знаят, че Комисията по петициите е наистина една последна инстанция, когато всички останали нива на властта пренебрегват техните искания. Или когато има извършено манипулиране, или както бе случая с една петиция, когато вносителя се е, е, обявява за персона нон грата. двама от вносителите просто не бяха допуснати в залата. Говоря отново за проекта в планина Рила. Искам да кажа, че тук няма политическо а, политиканстване и бих искал да кажа, че е много важно да се спазват законите – Важно е да насочим вниманието на националните правителства към този факт. Те не могат да си позволяват да действат по този начин и да пренабрегват европейското законодателство. Благодаря. Tout d'abord, de féliciter et de remercier Madame Anken pour la conduite extrêmement professionnelle de cette délégation, de la remercier du rapport exhaustif qu'elle vient. Благодаря ви, госпожо председател, и аз искам да благодаря на госпожа Орган за професионалното провеждане на посещението и за пълния отчет. Искам да благодаря на всички, които организираха посещението. Бе много добре организирано. По време на такива посещения трябва да, благодар... да благодарим и на тези, които са организирали логистичните подробности. Не искам да повтарям това, което се каза вече. Ще се спра само на препоръките относно как да се провеждат посещения от подобни делегации, светлината на това, което се случи по време на това посещение. Първо, нека да ви запозная с това, което се случи, докато бяхме там. Основният проблем бе липсата на диалог между вносителите на петициите и местните власти. За мен това е основното който повлия на хода на нашите дискусии останалата част от мисията. Ако искаме да решаваме проблеми, това е първият проблем, който трябва да се реши. Местните власти и местните вносители на петиция трябва да имат коража да кажат, ние не сме се срещнали до сега. Те самите трябва да потърсят решение преди да се зират Европейския парламент относно петицията за Суходол. За повече от 18 месеца не съм имала връзка с столичния кмет. Тоест, вносителите не са имали връзка с столичния кмет за повече от 18 е, месеца, така че тя не е била запозната с проблема. Има липса на диалог между вносителите и местните власти. Затова имаше и тази трета страна, която присъстваше на почти всички заседания – Тази трета страна бе страната, която се е свързала с местните власти. Местните власти познаваха третата страна. Липсата на диалог доведе до ефекта на доминото, който бе в основата на всичко, което видяхме там. И в основата на някои от проблемите, които трябваше да решаваме на място. Чухме, че бизнесмените са корумпирани. Трябва да реагирам на това твърдение, госпожа Оркан. Трябва да внимаваме преди да отправим подобни обвинения. Човек трябва да прави разлика между това, което видяхме и публично-частните партньорства, които искаме да разгледаме. Въпросът не опира само до това всичко да се управлява от държавата, пълната либерализация ще е лоша за околната среда. Нуждаем се от контролен механизъм върху публично-частните партньорства, за да може да се опазва околната среда и интересите на хората. Относно липсата на прозрачност. Съгласна съм с госпожа Оркан – че трябва да се положат повече усилия. Но Министерство на околната среда е разработил сегашния разрешителен режим, който е съвсем отскоро и трябва да бъде насърчаван. министър председател е изложил всички етапи, с които трябва да се мине преди да се получи разрешение – легализацията или подобни действия на държавата. През повечето време се занимахме с петиции от периода 2006-2008. Радвам се, че гражданското общество има толкова вяра в местните власти сега, че са готови да обстояват своите права, да изразяват своите желания и да смятат, че е възможно решение – Сега доверието в местните власти е по-голямо. Хората смятат, че с тях могат да се решават проблеми. Да, нещата не се движат толкова бързо, колкото не се иска, но поне се движим в правилната посока. Именно това ми се струва, че бе тезата на вносителите на петицията. Те имаха достатъчно кораж да действат, имат увереност в себе си да отстояват своите права пред органите на властта. Подкрепям това, което се каза. Не искам да повтарям нищо. Видяхме това, което видяхме. Хубаво е човек да вижда нещата на място. Господин Бощинаро повдигна въпроса за политизацията на подобни мисии. Искам да кажа нещо, което лично ме касае и да изрази своята загриженост. На 18 юни един от моите електронни съобщения бе публикувано в пресата с обвинение, че се опитвам да саботирам мисията до Суходол, вносителят на петицията, свика пресконференция, в която ме обвиняваше, че саботира мисията, без да се срещне лично с мен. Повдигна този въпрос най-любезно, докато бях на мисията, но не получих отговор на моето запитване. И интересно ми е как електронното съобщение се е озовало в печата. Струва ми се, че се публикува наша кореспонденция, което не е редно. И това се отразява на условията на работа, които и без това бяха трудни. Пряка последица бе, че българските медии се опитаха да извлекат сензация от целия въпрос, да го политизират, Имаше съобщение в печата, че някои групи в комисията пети са поканили определени партии и така нататък, което не е така. Ние не можем предварително да изграждаме своята преценка. Преценката я правим едва когато видим с очите си какво е положението. Наистина, понякога се намираме в абсурдни ситуации. Няма устни преводачи и понякога думите тотално се не стигат до другата страна, който има своите сериозни последици. А сега да се спра на най-важния проблем – поведението на членовете. Особено на членовете по право, които са от съответната държава обикновено – те трябва да бъдат много резервирани, за да не се стигне до политизиране на въпроса с чисто вътрешно национални цели. Те трябва да останат с другите членове на делегацията по време на цялата мисия, да присъстват на заседанията, да не работят на страни по време на посещенията, да правят изявления пред печата и да дават интервюта. Те трябва да вършат работа по, място, по места заедно с нас – да помагат на хората да дадат информация на официалната делегация, защото ние сме най-добрата гаранция, че ще се чуе гласа на гражданите. Независимо дали ни харесва или не, нашите делегации са най-близо до гражданите. И в своята работа олицетворяват връзката с гражданите на Европа. Но ще помоля членовете на делегациите да останат резервирани и да не се впускат във вътрешно-политически битки. Делегацията не трябва да се използва за политизиране, тъй като това подхранва евроскептицизма в Европа. Бяхме свидетели на това явление – В Сапарева баня бе много лошо, че хората казват, че ние подкрепяме Европа, но Европа не ни подкрепя. Това е националистична тенденция, която не е хубава за тази комисия, за парламента и за Евросъюза като цяло. Нека да не губим доверието в нас. Нека да знаем какво става, когато отиваме на посещение, да виждаме хубавите и лошите страни. Категорично вярвам, както че с госпожа Оркан и Бощенаро ще успеем да извлечем правилните полуки от цялата визита. Благодаря. Приемам това, което казахте и ще обсъдим начина по който се организират тези посещения и метода на работа по време на координационното заседание. Споменахте за мисията в Румъния, видяхме какво се случи там. Трябва да напомним на всички кой е принципа, който се прилага. Ние сме надпартийни, когато участваме в подобни проучвателни мисии. Нашата комисия е комисия на гражданите. Не трябва да се подаваме на манипулации и да взимаме страни. Това въжи за всички евродепутати. Мисля, че всички трябва да преосмислим своето поведение и да избягваме подобни проблеми в бъдеще. Относно членовете, които, имат, които участват по право в тези мисии, те трябва да участват, защото са запознати с региона, но те трябва да спазват правилата, за които вече споменах и за които всички трябва да не забравяме. Следващия оратор, госпожа Оркан, моля да бъдете кратка, тъй като имаме още много работа. Да, искам да благодаря на Марина Делчева за нейния принос и искам да наблегна, че екс от членовете, служебните членове на делегацията всъщност много помагат е, на делегацията, защото те познават ситуацията. И разбира се, винаги се изправяме пред е, политически конфликти политическите партии понякога са наистина нещо трудно. И разбира се, пресата, печата е наясно с всичко това. Така че не мога да кажа, че трябва просто да се отрема всякакви такива конфликти, защото това няма може да се случи. Но трябва да организираме нещата така, че всъщност да получаваме ползите от служебните членове, без това да създава проблеми. Искам да спомена нещо, което споменах. Искам да, да благодаря на нашия секретариат. Организацията беше много добра и бяхме добре подготвени с информация предварително. Благодаря. Благодаря. Господин Яр, искам да добавя нещо всичко, което бе казано тук е много правилно. Всеки депутат има право да изразява своето мнение. Това въжи и за членовете по право. Но искам да кажа нещо съвсем различно от съвсем друг характер за това посещение. Когато подготвяхме посещението, трябваше все пак да получим някаква информация за логистиката точно от депутатите от тази страна. И попитах, не могат ли да дадат някакви насоки, да ни подскажат как да действаме. И наистина, ако тези вътрешни информации всъщност бъдат разпространявани широко, това вече не би било редно. Трябва наистина да разгледаме отново правилата за работа на делегациите. Ние сме комисия по петициите, ние сме там заради гражданите, а не за да разгаряме избирателни кампании. Много сме благодарни, че въпросното лице не се обиди, не се оттегли и участва активно в дебата. Така че много ви благодаря, колега, за това. Благодаря, госпожо председател. Като евродепутат от България, ми беше много интересно да чуя какви са общите впечатления на тази делегация. Разбира се, аз наблюдавах нещата и от наша гледна точка. По какъв начин се отразява и в медиите. Две неща накратко, които ме впечатлиха. На първо място, изявлението, че гражданите трябва да се ангажират повече. Всъщност трябва да ви кажа, че имаме много активни граждани, които винаги са на штрек, така че може би не сте имали достатъчно време. Нямам предвид само носителите на петиции. Има предвид и неправителствените организации, много млади хора са наистина много активни по тези въпроси. На второ място, мисля, че основното в случая е големия проблем с управлението на отпадъците в София. Това продължава вече години. Мисля, че повече от 5-6 години. Доста по-дълго всъщност. Но от последните 5-6 години това става наистина критичен проблеми. Хората от Суходол, не само вносителите, цялото население на града излезе, опитват се да се види някакъв е, смисъл в това, което се случи. Всъщност всички граждани на София са много притеснени от всичко, което се случва. Сигурно не сте посетили мястото, където всъщност се пакетират отпадъците в Бали, които в момента пътуват из цяла България. Голяма част са все още там, миришат, от тях вече са израснали растения и всичко останало се изхвърля директно в суходол. Това е много сериозен проблем. Разбираме всички останали проблеми, които сте видели и мисля, че имате и правилния подход към тях. Но системата за управление на отпадъците в София, София е един изключително тежък проблем, който засяга всички граждани на София, милиони и половина. Така че искам да благодаря на всички за добре свършената работа, защото сте насочили е, вниманието си е, добре по време на това посещение и се надявам, че това ще помогне за решаването на основните проблеми. Благодаря, колега. Давам думата на доктор Беклин от комисията. Ще продължа традицията на госпожа Лакин и ще говоря на собствения си език. Сега нека да се придържам към техническите аспекти. Зная, че това е много сериозен въпрос. А, на 21 юли комисията одобри първото плащане за интегрираното управление на отпадъци 43 милиона евро за разрешаване на този проблем. На господин Бастинаро искам да кажа следното. Ние не приемаме всичко, което ни казват властите, независимо дали в България навсякъде. Ние проверяваме информацията, включително с носителите на петиции, плюс много други хора. Затова и все още има случаи на не спазване на тези обекти, за които споменахте, ние ще пристъпим към процедури. Да, наистина ние нямаме правомощия за разследване по екологични въпроси, нито имаме право на инспектиране. Сигурно знаете, че нашия комисар поставя като приоритет изпълнението. На 15 януари проведохме среща заедно с госпожа Олкен – един от въпросите, който бе разгледан, беше паралелните инспекции от страна на комисията и агенциите. Така че по отношение на системата, всъщност вие поставяте пръст право, право в раната. Но ние зависим от вас и от вносителите на петициите. И да, в момента работим по тези въпроси и наистина скоро ще докладвам отново пред вас. Председателят, много благодаря за усилията и за откритата ви позиция. Определено ще приемем вашето предложение за бъдеще. Мисля, че това приключва този въпрос. Приключихме дебата. Следва точка 13. Петицията 1026 от Радостин Русев. Господин Станчев е тук. Имате думата в продължение на 5 минути. Уважаеми дами и господа евродепутати, казвам се Валери Станчев и се явявам пред вас в качеството си на представител на господин Радостин Русев, за да изложа резюме на петицията, подадена от него, касаеща злоупотреби и корупция в България и в частност град Сливен. Обстоятелството, което възпрепятства господин Русев да присъства на днешното заседание на комисията по петиции е участието му в съдебно заседание, чиято дата беше променена в последния момент за днес. Основателните причини да бъде подаден сигнал до Комисията по петиции и до Комисията за борба с измамите в Европейския парламент са фрапиращите случаи на нарушения от страна на кмета на град Сливен и послушната му в кавички местна администрация, свързани с изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства и конкретно проекти по ИСПА и Оперативна програма Околна среда за подмяна и реконструкция на водопреносната и канализационна мрежа на град Сливен. Проектът по ИСПА и ОПОС беше спечелен по Закона за обществените поръчки от ДЗЗД хидросистеми и беше сключен договор за изпълнение, спазва всички изисквания по ФИДИК. Същия договор беше неправомерно и едностранно прекратен по несъществуваща клауза от кмета на град Сливен Йордан Лечков като бенефициент по договора. Съответно изпълнението бе забавено и в последствие прекратено. Единствен, единственото обяснение за тези му действия е отказът на фирма Булгейт като част от ДЗД хидросистеми и Хохтив Construction АГ Германия да назначи като подиспълнители и съдружници подопечни на кмета Лечко фирми Ружа ЕОД и Гради ООД. В пълно противоречие с договора по ФИДИК, като тяхната цел е източване на дружеството чрез присвояване на финансирането с европейски средства програма. По същата схема са присвоени европейски средства в размер на 1 милион и 125 хиляди лева по ОПОС 2007-2013 саниране и благостояване на дом за стари хора, град Сливен. За този случай прилагам експертна оценка, заверена от окръжен съд Сливен, преведена и легализирана. Подобни злоупотреби и корупционни схеми от страна на кмета и неговата администрация в град Сливен са приложени при конструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на кварталите Република, Колюфичето, Сини камъни и Сливенски минерални бани. Средствата, преведени от европейските фондове, които трябва да се платят на изпълнителя на строителството Булгейт ЕОД, са отклонени и преведени на фирми приближение на кмета за други дейности и аванси за бъдещи дейности. И до днес продължават да се извършват злоупотреби с европейските средства по програма ИСПА и ОПОС, като се превеждат провеждат нагласени обществени поръчки в нарушение на Закона за обществените поръчки за, строителство по програма ОПОС, както и по цялата капиталова програма на Община Сливен. Тези поръчки касаят обекти, за които няма осигурено финансиране и са на стойност 177 милиона лева. За тяхното изпълнение са разчита на бъдещи европейски средства, които ще бъдат привлечени по европрограми. Дружеството победител в тази поръчка вече е гради, фирма Гради ЕОД, на която собственик и прокурист е Иван Енергиев, съпруг на госпожа Нетка Енергиева, заместник мед по финансите на община Сливен. Преди да вземе тази си длъжност, същата госпожа е била главен счетоводител на фирмите на Йордан Лечков, ММ9 ЕОД, Лукском ООД, Топстрой Декор ЕОД, Метан Пътстрой ООД и ГД Строй Инвест Сливен. Друга фирма, изпълнител е Биндер АД на Веселин и Емил Георгиеви, заради които веднъж вече бяха спрени средства по еврофондовете по програма Транспорт за Република България. От изложеното става ясно, че се извършва престъпление съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Всички тези нарушения ощетяват гражданите на Сливен. Повече от 500 дни градът е разкопан, бизнесът и живот на хората поради лошата инфраструктура е в състояние на колапс. За всички тези нарушения и злоупотреби сме сигнализирали българските правоохранителни и правораздавателни институции, но до този момент от тях нямаме отговори и адекватна реакция. 24 000 граждани на град Сливен чрез подписка подкрепиха сигналите, но и техният глас не беше чут. Посочените по-горе случаи не са само характерни за град Сливен. В още 7 български града са освоени 3 милиона и 500 хиляди евро средства по програма за техническа помощ към проектите, финансирани по ИСПА, за съгласуване между европейското и българското законодателство на територията на България от така наречените консорциуми АКВА, които само за община Сливен се водят като освоени 520 000 евро без решение, без решение на Общинския съвет, без проведена процедура, директно приведени от Министерството на околната среда и водите. Тук се налага да, да отбележа, че, фирм, че фирмите Аква се представляват от инженер Трайчо Николов, който е свързано лице с възложителя Йордан Лечков, тъй като той е и проектант и авторски надзор по, на проекта по ИСПА. Интересен е факта, че сега действащия министр на околната среда и водите госпожа Нона Караджова преди е работила във фирма Клуб Економика 2000, която сега е съдружник на, на така наречените фирми Аква – печелещи поръчки за милиони от повереното им министерство. Неспазването на, действие, на действащия закон за обществените поръчки, нарушаване на процедурите, конфликта на интереси, злоупотребата с национални европейски средства води до несигурна бизнес среда, до огромни междуфирмени задължения, до фалити, безработица и нисък жизнен стандарт на гражданите на град Сливен. Въпреки, че кметът Лечков и неговите приближени са обекти на досъдебни производства, третиращи други аспекти безстопанствено самоуправство, корупция, злоупотреба с власт. Съдебната система в Сливан отказа да гледа внесените от прокуратурата дела, като си прави отвод вече по четири такива наказателни дела. И публично признава, че е поставена под натиск от управляващите. Министър-председателят Бойко Борисов и министър на вътрешните работи публично демонстрират протекциите си на кмета Лечков в пресата и по електронните медии. Поради изнесени по-горе факти, не можем да разчитаме на решаването на проблемите на, на независимо национално ниво. И затова се обръщаме към европейските институции. Уважаеми дами и господа, от името на господин Радостин Русев и на гражданите на град Сливен, ви благодаря за възможността да бъдем изслушани пред Комисията по петиции в Европейския парламент. Благодарим за вниманието, което отделихте по този случай. Вярваме в европейските ценности и в силата на европейските закони и изразяваме надеждите си, че с ваша помощ България ще тръгне по пътя, който са изминали всички европейски държави. Път, по който не бива да се движат корумпирани политици, оплетени в преки финансови и политически зависимости. Благодаря. С уважение, Радостин Русев. Grazie, passo la parola al dottor Mann Menz per la... Много благодаря. Давам думата на комисията. Добър ден. Тези проекти са осъществени. Аз сега ще представя позицията на комисията и на Генерална дирекция Регио. През 2010 година при оценката на продължаването на проекти ИСПА в Сливен направихме оценка и установихме, че града, общината използва рамков договор за строителството, което всъщност е, много рядко се използва при строителството. Ние се противопоставихме сериозно на използването на такъв договор. При по-нататъчната оценка ние поискахме допълнителна информация за този конкретен търг за рамковия договор. Изпратихме всичката информация на Генерална дирекция Вътрешен пазар. Те направиха оценка на цялостния пакет и на 22 юни получихме документ, в който те ясно посочват, че тръжната процедура с такъв рамков договор – не следва принципите на европейските обществени поръчки и има случай на изкривяване на конкуренцията поради няколко причини. След това, на 26 юни, комисията изпрати писмо на заместник министра на околната среда, където се посочва, че поради факта, че този рамков договор не е сключен правилно, трябва да се предприемат мерки и че също така няма да разрешим продължаване на този проект по ИСПА. В момента, както бе споменато, това е свързано и с други проекти в областта на регионалното развитие – така че тази седмица, до края на седмицата, ще изпратим и хоризонтално писмо до министър Дончев, откъдето ще, където ще искаме уверение, че в бъдеще всякакви такива рамкови договори и тръжни процедури ще бъдат провеждани много внимателно, за да не се допуска каквото и да е изкривяване на конкуренцията. Това са нещата от наша страна, доколкото знаем, Олаф също извършва оценка на другите аспекти, които също ще ни дадат информация. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже по този въпрос? Господин Бастинаро. Това, което бе представено от Европейската комисия, всъщност потвърждава, че в този случай има проблеми. Това е на първо място. Ако има проблеми, проблемите трябва да се решават. Има две равнища за решаване на проблема. На първо място българското национално ниво, от община до централно правителство и другото ниво е европейското ниво. Тук все още не съм чул как... относно конфликта на интереси. Има ли конфликт на интереси? Ако Олаф участва в разследване на този случай, защото ако има конфликт на интереси, задължително Олаф е, трябва да си каже думата. И обикновено думата на Олаф е особено важна. Така че наистина трябва да знаем, когато става въпрос е, за европейски средства, трябва да се действа много бързо. Последната ни бележка. Какво ще се случи, ако в крайна сметка получите потвърждение, че има нередности и незаконосъобразни действия. В крайна сметка, гражданите на Сливен ли ще платят тези загуби? Мисля, че освен двете писма, които споменахте, трябва да има една много последователна реакция и вие да упражните институционален натиск върху българските власти за вземане на решения. Мисля, че това е от а, е, драматично значение, защото на мен ми е казано, че Сливен днес изглежда като след бомбардировки, тъй като инфраструктурата е по някакъв начин разрушена, договорът не е изпълнен и в момента всички губят. И този въпрос трябва да бъде разгледан колкото се може по-скоро. Така че моето предложение е тази петиция да остане открита до изясняване на две нива. На българско ниво и на ниво Европейска комисия. И все още очаквам Олаф да ни каже има ли нещо нередно в този случай, каква е законността по използването на европейските средства. госпожа Неделчева. Да продължим да запазим отворена тази петиция, най-малкото, за да можем всички да имаме информация за това какво се случва на двете нива, национално и европейско, и да получим информация, която би ни позволила да намерим решение и междувременно да отговорим на въпросите, които задава и петиционера, и въпросите, които, и позицията, която защитават местните власти. Смятам, че в тази петиция има няколко аспекта, които трябва да вземем в предвид. Разбира се, на първо, ниво, на първо място артикулацията национални и европейски институции. Радвам се за това, което ни каза комисията, че ще продължи да, има, да имаме по-голяма информация, що се отнася до процедурата, която е следвана. Ще, ние също ще се радваме Олаф да свърши коректно своята работа, за да имаме достоверна информация. От друга страна имаме националните институции. Те имат своята легитимност, имат своята суверенност. Аз бих искала а, също така да, да знаем в случая засягаща община Сливен, има ли проверки, които са правени от местните институции, от националните институции, какво са дали тези проверки, преди да се обърнем към европейските. А, също така въпроса виждаме тук, че вторият, който можем да идентифицираме е до синхронизацията между националното законодателство с обществените поръчки, които са които, са, които уважават всъщност европейските директиви. Дали става въпрос за директива 18, където са класически възложители, или за директива 17, където са секторни. Това са информации, които смятам, че трябва да имаме, за да можем да преценим доколко тази синхронизация се случва и къде, къде биха могли да бъдат идентифицирани пропуски или проблеми. Имам и в тази, в тази връзка, доколкото разбрах, основният проблем е така нареченият рамков договор. По закона за обществените поръчки в България имаме и друга форма, която е рамково споразумение. Бих искала да имаме повече информация. Рамков договор или рамково споразумение, каква е разликата в, в процедурите, това, това източник на конфликт ли е и какво е мнението от страна страна на петиционера, националните власти от друга страна на, на европейските. Иначе изцяло се присъединявам към това, което беше казано. Нека имаме повече информация, нека разберем какво, какво се случва, за да можем съответно по един по-неутрален и съвсем обективен начин да намерим решение на това, което интересува петиционера. Благодаря, госпожо Неделчева. Зададахте въпроси. Не знае дали вносителя на петицията може да отговори на вашите въпроси? Възможно ли е да се добавят извършни елементи към документацията, защото има конкретни искания, свързани с е, данните, които сте използвали в вашата петиция? Какъв е източника им? Така че ще бъде полезно в писмен вид да ни предоставите информация по този въпрос. Мисля, че е справедливо да отбележим, че е необходимо да е, продължи петицията да бъде отворена, за да може да продължат дискусиите. Още някой иска думата, виждам. Да. Може би малко по-рано трябваше да поискате думата в хода на разискванията, за да мога да управлявам, но е, имате Киро, думата, господин Кирилов. Благодаря. Само няколко бележки искам да направя. Поради този въпрос именно исках да взема думата в дискусията. Тя има предистория. Познаваме този проблем вече от година и половина, ако не и повече. Лично аз по съм получавал много оплаквания, защото, както господин Пощинаро посочи, град Сливен и региона наистина прилича на град след бомбандировка вече година и половина нещата остават едни и същи, център е почти недостъпен. Това е голям проблем за гражданите на града. Разбира се, с всичко останало трябва да се заемем също, но аз посетих града след като комисията получи сигналите в края на миналата година и видях с очите си какво се случва там. Наистина невъзможно е да се придвижваш в града. Изпратих писмо до министър Дончев и сега чувам, че Комисията също иска да изпрати писмо от него и да го сезира, но той е сезиран много отдавна. Аз лично съм участвал в този процес. Напълно разбирам а, и се чудя всъщност как гражданите могат да понесат всичко това. А става въпрос и за изразходване на европейски средства. Проект, който е стартирал и спрян. Отговор, който получих от министър Дончев – който отговаря за европейските проекти в България, почти никакъв отговор не ми дава. Мога да ви предоставя това писмо, което означава, че на практика няма никаква защита. На високо ниво се оказва, че има хора, които покриват нещата. И дори днес нещата стоят по един и същи начин. Всичко е спряно вече две години по-късно. Обръщам се към комисията. В писмото до вас от 3 март се казва, че все още очакват да получат пълната документация относно рамковото споразумение – Като имаме предвид е, какво тегло теглят тези граждани вече две години, мисля, че комисията би трябвало да прояви по-голяма тревожност и грижа. Нищо не се е предвидило, така че просто една кореспонденция официална не е достатъчно. Искам да подчертая това – Знае, че има проблеми в България, особено в Министерство на околната среда и водите, но както ви казах, всичко се покрива на високо ниво. Как можете да търпите това в продължение на повече от две години? граждани в един град да страдат по този начин. Защо не отидете да посетите това място? Ако продължаваме така, опасявам се, че ще получаваме и още сигнали. Надявам се, че две години са достатъчни и за Олаф. Ние не би трябвало да заемаме страна в е, случай, но трябва да знаем, че е, европейско действие трябва да бъде предприето. Очевидно е, че на национално ниво не се намират отговорите. Благодаря. Grazie per queste aggiunte. Председателката, благодаря ви за тези важни допълнения. От само себе си се разбира, че ще се обърне вероятно към Ола с молба да ускорят разследването си. А междувременно очакваме и допълнителна информация от носителя на петицията и петицията остава открита, отворена, докато вземем решение за следващите ни стъпки. Продължаваме за следващата точка от дневния ред – 14 точка на господин Добре с румънско гражданство. Отново става въпрос за европейски средства, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В конкретния случай вносителят казва, че не са спазени процедурите за търг обществени поръчки. Вносителя не е тук в момента, така че ще дам думата на комисията най-напред. В своето съобщение Европейската комисия посочва, че знае фактите, свързани с критериите за подбор, които са били нарушени при обявяване поканата за търга. Господин Папа Димитри има думата. Uh, благодаря. Тъй като вносителят не е тук, ще се опитам накратко да представя неговата позиция. Петицията касае програмата за развитие на селските райони в Румъния и по-конкретно изпълнението на критериите за подбор на проекти по мярката за обновяване на селските райони, селската инфраструктура и основните услуги в селските райони. Вярно е, че това е много важна мярка в програмата за развитие на селските райони в Румъния. Според вносителя на петицията, разплащателната агенция е отговорна за подбора на проекти, и за техническото и финансово изпълнение на тези проекти. Бяха направени следните изменения. Изменяха се точките, които се дават по някои от критериите за подбор. Тази промяна доведе до 25 точки за път, е, с повече за проекти за пътна инфраструктура, за разлика от водните проекти, за които са необходими 5 точки. И на второ място, промяната е извършена едва месец преди обявяването на търга което е довело до проблеми за участниците в търка и евентуалните бенефициенти. Затруднило е финализирането и правилното изготвяне на проектните книжа. Твърди се, че всичко това се прави с цел да се дадат преференции от политически характер – на първо място няколко факти. На първо място критериите за подбор в контекста на румънската програма са определени в самата програма. Но управителният орган, т.е. Министерство на земеделието, а не разплащателната агенция, може да променя критериите. Управителният орган може да ги променя след допитване до комитета за наблюдение. И това е факт. Това е извършено за критериите за подбор, споменати в петицията. Само, че в конкретния случай това е станало не един месец преди обявяването на търга, а три месеца преди него. Така че, по... що се отнася до този конкретен случай – Смятаме, че е имало достатъчно време, в което евентуалните участници в търга да се подготвят след извършената промяна. На второ място, критериите за подбор се променят в ущърп на водните проекти. Променя се скалата за оценка, и това се е отразило неблагоприятно, защото според вносителя пътната инфраструктура е била привилегирована за сметка на водните проекти, които си остават абсолютен приоритет. Наистина, водната инфраструктура е важна. Но за селските райони важна е пътната инфраструктура. Водните проекти не са получили като цяло 5 точки, както се казва. Наистина броят на точките за проекта за водна инфраструктура е намален от 10 на 5. Но проектите за водна инфраструктура, които са включени в регионалния генерален план, минават с увеличен брой точки от 5 на 10. Така че зависи от проекта, но новата система не е била в ущърп на всички водни проекти. И на последно място, в допълнение към фактите искам да кажа следното. Наистина управителният орган, в други случаи, не в този конкретно, е променял системата за оценяване или други условия, които трябва да бъдат изпълнени от участниците в търга с много кратко предизвестие преди обявяването на обществената поръчка. Ние се опитваме да следим колкото се може по-отблизо изпълнението на програмата, вече сме отправили писмо до управителния орган, че тази практика е против принципа на равнопоставено третиране на бенефициентите. В рамките на нашите правомощия, които не са чак толкова големи, се опитваме да водим разговори с Министерството на околната среда в рамките на наблюдението на програмата. Опитваме се да го убедим да прецени доколко закономерни са предприятите действия. Освен това, в рамките на процедурата по финализиране на отчетите и заверката на отчетите, екип проверяващи посети Румъния. Редовно се организира такива проверки и много по-често, отколкото в рамките на други програми, защото става въпрос за нова държава членка, която среща много затруднения при изпълнението на програмата. Редовността и изпълнението на изискванията включват и елемент на контрол. Това е текуща процедура. Ако се установят нередности, в този случай ще бъдат направени финансови корекции. Благодаря. Много благодаря. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, госпожа председател. Добре съм запозната с е, петицията, внесена от господин Чиприан Добри. Искам да представя някои изяснения в тази връзка. Като начало искам да подчертая факта от 2000, 200, 2091 проекта, 2007 са насочени най-вече към инвестиция в водната инфраструктура. По отношение на промяната в системата на оценка, това се прави за да се осигури постигане на целите на програмата в контекста на изпълняването на допълнителни проекти. По този начин бе публикуван на насоки за кандидатите. В следствие това заинтересованите страни получиха правен, а, равен достъп до тази информация. Напомня ви, че мнозинството от 1699 кандидата са сключили партньорство с НПО в съответствие с променените критерии. Комисията потвърди, че модификацията е извършена 3 месеца преди крайния срок. Така че за повишаване прозрачността на процеса румънските власти сега публикуват модифицирания наръчник за кандидатите достатъчно рано преди, предлагане, преди внасяне на предложенията. Участието на неправителствени организации дава възможност за постигане на целите на инвестициите, най-вече по отношение на мярка 322. Тези заключения се споделят и от е, одитната мисия, извършена от Европейската комисия по разплащателната агенция за развитие на селските райони и риболова. Така че смятам, че доводите са наистина достатъчно добри и предлагам закриване на петицията. Колега Босинаро. Господин Бостинаро. Госпожо председател, един въпрос. Имаме ли официалното становище на румънските власти по тази петиция? Мисля, че ще бъде необходимо да разполагаме и с официалното изявление от румънска страна. Аз съм убеден, че Европейската комисия разчита на два аспекта. От една страна официалната информация, идваща от румънското правителство, и от друга страна резултат от техния, техния собствен контрол и аудити и посещения в Румъния. И тъй като по различни поводи съм водил разговори с комисаря Чалъш и с аудитния екип, който се занимава с проблемите, свързани с програмата за развитие на селските райони в Румъния. Искам да повторя въпроса си. Имаме ли официална информация от Румъния? Ние като комисия не сме получавали такава информация. Имаме една бележка от комисията. В този документ от комисията се казва, че комисията е поискала румънските власти да представят такава информация, да дадат изяснение по повдигнатите обвинения. тук що чухме от е, Европейската комисия, че нещата тук не са проследени и не е получен отговор. Не сме получавали отговор и ние. В такъв случай аз съм на мнение, че тази петиция може да остане открита, докато получим официалния отговор. Да се надяваме, че това е скоро. И ако този отговор изяснява проблемите и ако Европейската комисия на същото мнение, тогава вече можем да преценим да закрием петицията. Se non ci sono obiezioni, credo che sia utile. Ако няма възражение, и мисля, че ще бъде в интерес и на вносителите на петициите и в интерес на властите да изискаме документални доказателства в подкрепа на темата. Така че мисля, че наистина добре да изчакаме получаването на документи. Разбира се, ние като комисия по петициите можем да се обърнем пряко към румънските власти да поискаме тази информация или да поискаме това чрез Европейската комисия. Ако те все пак са получили отговора, те ще ни го предадат. Така че мисля, че трябва да остане открита тази петиция. Следваща точка от програмата е 15. 13.30 от 2010, внесена от Хуан Антонио и Бора Бернал, който е тук. Ще му дам веднага думата, за да изложи петицията. Разполагате с 5 минути. Благодаря. Добър ден. Петицията е свързана с обхвата на програмата LIFE. С цел включване политики за предотвратяване на бедствия в държавите членки. Тази програма е един финансов инструмент, създаден за гарантиране устойчивото развитие и е, укрепване на човешкото общество. Що се отнася до системите за гражданска защита, имаме проблем. Защото а, е, не е свързано с нашите усилия тази програма а, е, относно действията ни за намаляване на въздействието на природните бедствия. Например, когато има случай на обезлесяване на територии, това със сигурност има въздействие е, върху околната среда и е необходимо да се е, използва отделна програма в този случай, което от своя страна изключително осложнява процедурите и е много трудно да се е, включи е, някаква мярка по предотвратяване или намаляване въздействието на природни бедствия. Затова, когато става въпрос за природни бедствия, мисля, че трябва да се разгледа по-широко тази тема. Ако става въпрос за е, земетресение, наводнение или друго происшествие, което засяга гражданите в Европейския съюз, бих искал да насоча вашето внимание към следното. Нека да защитим човешкия живот в Европейския съюз и природата. И това е наистина много важно усилие, следователно трябва да бъде в сърцевината на европейските политики. Например, в Бенедом, ако стане земетресение или значи ли, че това ще, ще бъде само происшествие, което засяга конкретната държава членка, например Испания? Не значи ли, че ще бъде засегната и Германия или пък Обединеното кралство? Просто едно подобно бедствие засяга много граждани. Ако разгледаме нещата от гражданска защита и службата ЕКО в Европейския съюз, можем да видим, че три и 10 милиона са годишните средства, които се отделят по програмата за а, своите програми, докато 2 2 милиарда и 17 са средствата, които попадат в рамките на програма LIFE. Плюс тук не се позовавам само на необходимостта за а, а, разширяване на програмите. Необходимо е, когато се разглежда проект за намаляване на въздействието на бедствията, за запазване на, на човешкия живот, да се направи нужната оценка, за да се предвидят съответните а, средства за това. Например, други проекти имат необходимото финансиране и ние бихме желали да има програма за превенция на бедствията, която да е свързана а, с други европейски политики. Например, а, залесяване, укрепване на сгради и всякакви мерки по отношение борба с промените в климата. Знаем колко а, необозрими са тези въздействия върху околната среда. И а, предвид всичко това, бъдещето изглежда доста мрачно, така че Призовавам ресурсите на програма LIFE да бъдат увеличени. Комисията ни уверява, че ще има повече ресурси, но когато искаме да се намали риска за гражданите и околната среда, е важно да разполагаме със съответните средства. А не бива да забравяме, че в крайна сметка става въпроса за едно и също за здравето, безопасността на хората, които живеят в Европейския съюз. Европейският парламент работи и по общите политики, а пък според нас безопасността на гражданите е от изключително голямо значение. Трябва да се разбере, че планините и бреговете не са притежани отговорно само на една държава членка. Трябва да има общностно отношение към тях, защото те са сложни аспекти от живота и програмите. Тук, между другото, не се позовавам само на програма LIFE, а на всички програми в областта на околната среда. Необходимо да се прилагат социал-економически показатели, когато се правят оценките, по какъв начин може да се подпомогнат програми за намаляване рисковете за хората. Необходимо е, че да осъзнаем, че защитата на здравето и човешкия живот е от основно значение. Трябва да действаме съобразно това заключение, за да гарантираме живота на гражданите в глобализирания свят. Те трябва да получат необходимата си ценност и стойност. Обръщам се към комисията, разбира се. Разбирам, че службата ЕКО – и съответно финансовите инструменти, свързани с тази служба, трябва да разполагат с списък на финансови инструменти, с които разполага Европейския съюз по различни програми. Например, Евратум, рисковете свързани в тази насока, също така защитата на хората, които реагират първи при възникване на авария или происшествие. Във всеки случай важно е в Европейския парламент да се обсъдят всички тези предложения по съответен начин, защото в противен случай много полезни програми, насочени към опазването на околната среда, ще се окажат насочени в противовес на други проекти, които пък се чиято цел е да се преодолеят последствията от земетресение или наводнение. Необходимо е да се изградят взаимни връзки между тези програми, разбира се, да се отчитат метрологичните особености и рискове за околната среда. Благодаря много за това. Председателката, благодаря ви. Оранцо, имате думата от комисията. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря от името на Генерална дирекция околна среда и програма ЛАЙФ и колега от Генерална дирекция ЕКО също ще продължи след моето изказване, за да можем да обхванем цялата тема на петицията. Както знаете, госпожо председател, програмата LIFE е единствения механизъм в Европейския съюз, насочен изключително към защитата на околната среда. Целта и приоритетите й са решени от законодателите 2007 година и сега са отразени в настоящия регламент. Съгласен съм с носителя, че очевидно повечето от програмите по лайф, например, възстановяването на а, речно корито или обект, свързан с изкуп на дейност, имат изключително голямо въздействие върху безопасността на гражданите. Това е факт. Но искам да подчертая, че лайф като програма бе замислена като финансов механизъм за защита на околната среда. Със законодателите също така искаха да разпишат ясни разпоредби относно финансирането на лайф отделно от останалите фондове. В регламент точка 9 се разглеждат тези аспекти, така че да има ясни критерии за кандидатстване, които да са различни от останалите финансови инструменти в Европейския съюз. Както вносителя споменава, когато става въпрос за предотвратяване на бедствия в рамките на съществуващия механизъм, е необходимо да се направи приложение, което от своя страна ще бъде доста тежък процес и ще намали ефективността на програмата, и би могло да доведе до известно объркване сред е, потенциалните кандидати по програмата. Така че в дефиницията на бъдещата програма за околна среда, ако има такава, разбира се, ще отбележим изявеното желание от страна на вносителя на петицията, ще проучим предложението, а разбира се, съветът и парламента ще си кажат думата средствата вероятно ще бъдат ограничени. И мога да кажа, че 700 предложения сме получили, а със средствата, с които разполагаме сега, можем да финансираме 150 от тях. Разбира се, много бихме се радвали, както вероятно и вие, ако можем да увеличим е, финансирането по програма LIFE. Но тук е, става въпрос за различни интереси, които трябва да бъдат отчитани. И сега ще дам е, думата на колегата си от Гран дирекция КОМ. Мерси, мадам la президент. Je voudrais compléter ce qui a été. Euh, Благодаря, госпожо председател. Искам да добавя няколко бележки към това, което каза колегата. На европейско равнище има конкретен финансов инструмент, който има за цел да подпомага държавите членки в усилията им за гражданска защита при природно бедствие. Това е инструмента за гражданска защита, създаден през 2007 година който на европейско равнище е основа за финансиране на действия в тази сфера. Бюджетът на този инструмент е 190 милиона за периода 2007-2013. Подпомагат се обучение на експерти, разкриване на бедствия, мерки след съответното бедствие. Както казва вносителят, се включват и мерки за предотвратяване и намаляване на ефектите от бедствия. Това е инструмент, който съществува, но е ограничен. Периодично обявяваме търгове за набиране на проекти, над 100 предложени проекти бяха представени при последния такъв търг. На второ място искам да изразя волята на комисията и на съвета да включват по-добре превенцията във всички финансови инструменти, които съществуват. За гражданска защита, структурните фондове, 6 милиарда евро – са заделени за превенция на риска за периода 2007-2013, научно-развойна дейност. Съветът прие заключение за подсилване на превенцията и съществуващите инструменти. През 2009 комисията публикува съобщение за превенцията на бедствия и по-доброто включване на превенцията в съществуващите инструменти. Подхода бе подкрепен от Европейския парламент с доклад на господин Ферейра през септември 2010 за превенцията на бедствията. Доклад на Комисията по околна среда. Комисията прие да се състави списък на всички финансови инструменти, които съществуват в сферата на превенцията организираме и заседания, така че волята е на лице. На лице е воля превенцията да бъде включена във всички инструменти. Комисията скоро ще публикува списъка на програмите в интернет. Що се отнася до реагирането при бедствия, през 2010 комисията публикува съобщение – за засилването на реакцията при бедствия в Европейския съюз. Комисията по околна среда в парламента работи по това съобщение сега. Елизабет Жардини изготвя доклад по съобщението. Благодаря. Sono colleghi che intendono intervenire? Благодаря. Госпожа Халкен. Съвсем накратко. Мисля, че всички добре разбират е, петицията и искаме да помогнем на е, носителите в тази ситуация. Ако видим какво се случва в Испания, наистина просто това е заплаха, която трябва да бъде спряна. Имайки предвид изменението в климата, трябва наистина да се помисли за мерките за защита. Но правомощията на Европейската комисия наистина са толкова ограничени. Аз бях докладчик по един доклад за финансиране на Натура 2000 в предишния мандат на парламента. Толкова малко бяха средствата за тази цел, че трябва да се използват, трябваше да използваме и други средства. искам да кажа, че в този случай наистина трябва да подкрепим Европейската комисия. Аз не съм свикнал да я подкрепям, в този смисъл, в случай трябва да го направим. Una replica da parte del firmatario. Вносителят на петицията има думата, ако желая да реагира. Да, съгласен съм с това, което казахте. Трябва да се има предвид, че Испания има собствена история в е, благостройството по крайбрежието. Вашите въпроси са свързани с е, Натура 2000. В крайна сметка природата ще се справи, докато говорим за градска среда, където градското планиране е много лошо организирано. Ние трябва да се съобразяваме с него и това е наистина един проблем за Испания. И la cuestión de que Europa empiece a entrar. Europa acaba de hacer una directiva frente al riesgo de inundación y curiosamente no la. Европейския съюз прие директива за борба с наводненията, която директива обаче не е подкрепена с финансиране. Ние не бихме могли да се справим без подкрепата на Европейския съюз. И не става въпрос само за Испания. Нашите плажове, в крайна сметка, са европейски плажове. И трябва да се гледат нещата от европейска гледна точка. Разполагаме с данни, които подсказват, че измененията в климата ще се ще продължават и ситуацията ще става още по-тежка. Разбираме проблемите с финансирането. Европейската комисия също добре разбира този проблем и определено се вижда, че иска да направи повече. Просто аз исках да привлека вниманието на Европейския парламент към тези проблеми. Благодаря. Вие повдигнахте много важен и деликатен въпрос. Комисията по петициите определено ви слуша внимателно. Ще приключим петицията, но няма съмнение, че ние внимателно се вслушахме и ще продължаваме да обръщаме внимание на този проблем. И ще проследим какво се случва в комисията, която отговаря по тези въпроси. Наистина финансовата криза не е приключила, не е лесно да се наберят средства, но ще се работи по предотвратяване на природни бедствия. Благодаря ви. Минаваме към следващата точка. Петиция 171 от 2010, внесена от Камила Беата Клин Петерсън. Тя присъства, така че ще помоля вносителят на петицията да представи петицията си.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 да представим отговори на този въпрос, но сме представили необходимата документация и информация. Не сме получили все още удовлетворителен отговор. Поискахме информация, но не сме получили отговори, не знаем до кога ще трябва да чакаме. Да започна ли от начало? Не, защото се разполагам само с 5 минути. Da man ikke, som det ellers fremgår af Skats egen webside, at man skal kontakte det lokale skattecenter og deklarere bilen ved indtagelse i DK. Dertil kommer det, hvordan man kan sende skattemedarbejdere ud. Проблема касае конфискуване на служебен автомобил от данъчните органи в Дания. Става въпрос за два автомобила, преминаващи границата между Дания и Германия. Конфискацията на тези автомобили, разбира се, причинява проблеми. не е издаден документ за конфискацията на тези два автомобила. Освен това, данъчните органи в Дания не следваха задължителните процедури. Аз и моето семейство бяхме информирани, че не сме регистрирали автомобилите, които използваме в Дания. Но ние бяхме в Дания на почивка. Ако става въпрос за пътуване с професионална цел, нещата са различни. Тогава може би на лице е задължение за регистрация на автомобила в Дания. Освен това ни бе съобщено, че и полските власти никога не са били уведомени за това. Смятам, че не са спазени законовите процедури. Ние декларирахме автомобилите. Те бяха регистрирани в Полша за частно ползване. Искам да разбера защо съществуват различни правила за автомобил, в зависимост от това дали се използва за лични или професионални цели. По какъв начин данъчните органи в Дания прилагат различни правила в различните случаи. skal eksportere og importere varer og arbejdskraft, når man ikke overholder eu aftalen Продължават е, да бъдат различни правилата за регистрация в Польша и в Дания. Дания не спазва разпоредбите за свободното движение на хора и стоки. Питам, защо се прилагат различни правила. Ние не сме престъпници, ние съвсем законно влязохме с кола в Дания и не разбираме защо колата беше конфискувана. И повтарям, не става въпрос за някакво престъпно действие. Трябва да има свободно движение между тези страни, както между всички държави членки на Европейския съюз. Искаме да знаем кои са приложимите критерии. Кои са правилата, които ние не сме спазили. Ние смятаме, че Дания не спазва споразумения, които са подписани от преди 25 години и които въжат за всички европейски граждани. Включително граждани пътуващи за Дания. Съществуват проблеми с стоеността на автомобила. по различен начин се изчислява стоеността на автомобила в различните страни. Граждани, които не са дъчани, не могат да бъдат считани за виновни. Датските граждани имат права в Полша. Skatteborgerne opkræves ved fejlen igennem flere år 49-120 i skat per år. I stedet for at rette fejlen, шампарони, Тази ситуация ми напомня за Съветския съюз. Наистина има фискални разпоредби, които въжат в Дания, но мисля, че тук е, има някакъв пропуск и вместо той да се коригира, ние ставаме жертви. Винаги вината се струпва върху гражданите, а никога върху властите. Властите никога не си признават, че не прилагат законно, законовите норми. Всичко е извършено както трябва. Има фактура за покупката на автомобила, той е законно купен, законно регистриран, така че не би трябвало да има никакъв проблем. Der sidder jeg tidligere postadresse hænger på væggen, hvor skats medarbejdere går forbi. På postkassen står der, at sælgers virksomhed er fraflyttet adressen. Смятаме, че не са спазени всички процедури от данъчните власти на Дания. Datatilsynet har aldrig fået så flot en dokumentation. Datatilsynet er overrasket om sagens opfang. И justitsminister... Само наетите работници в продължение на години се движват свободно, разполагат с необходимата документация. Тя е представена и в е, Министерството на правосъдието. Внесени са жалби всичко сме опитали до този момент и тъй като няма ефекта, ние се обръщаме към Европейския парламент. Обърнахме се към данъчните власти на Дания, към правителството, към Министерството на правосъдите им. За това се обръщаме сега към Комисията по петиции, тъй като не сме получили никакъв отговор до този момент. Смятаме, че не са приложени европейските законодателни норми. Датските органи сами вземат решение за всичко, включително за санкциите, които налагат. Дома седа и ратен и Олбо, Хилерод и Østерландсрат. Домерне лава сагерне til контурсагер. EU-боргерне også... Excuse me. have to conclude, please. Yes. Uh, can I just take last... Председателят се намесва и моли вносителят на петицията да приключва изказването си. Остават ми още няколко реда да изчита. Danmark har ikke fortjent retten til i formandskab for 2012 for EU. Конституцията гласи, че има разделение на властите. Но тук не виждаме такова разделение. Повтарям, Дания не спазва правилата на Европейския съюз. Комисията има думата. Так, fru formand. Sagen her drejer sig om to problemstillinger. Retten til at anvende en firmabil i Danmark, selvom bilen er indregistreret i en anden medlemsstat. Og det drejer sig også om de danske myndigheders beslaglæggelse af sådan nogle biler,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 Okay. No problem. Well, the commission uh, uh, won the... Комисията спечели случая и Дания промени правилата си. Комисията следи изпълнението по отношение прилагане правилата със служебните автомобили. Нашето заключение е, че в момента нещата върват както трябва. Освен това, комисията отболя, отбелязва, че госпожа Клим Петерсен е, има възможност да получи служебна си кола в Дания. Комисията, разбира се, се обърна по случая към датските власти – Що се отнася до конфискацията на автомобили, регистрирани в други държави членки, комисията се обърна с искане към Дания да промени практиката си в тези случаи. Дания прие условието, че трябва да предприемат мерки в тази област и бе дадено обещание, че вече през месец януари са направени промени в правилата и обещаха да приключат вътрешните си инструкции в рамките на този месец. Благодаря ви. Грация на колега Окен. Председателката, благодаря госпожа Окен. Денш. Е, Ще говоря на датски. Благодаря ви. Исках само да кажа, че отговора на комисията не е пълен. Защото ако Дания не изпълнява задълженията си, има проблем и ние трябва да предприемем нещо. Разбира се, то съда ще трябва да предприеме нужните стъпки, това не е наша отговорност. Но мисля, че трябва да изчакаме тази процедура. Колега Яр. Колега Яр. Колегата Яр има думата. Комисията твърди в отговора си, че Дания е отстъпила и е внесла изменения. Така че, от гледна точка на вносителя на петицията, питам, дали въпроса за вносителят е уреден вече или не? Аз съм за суверенитета на държавите членки и те би трябвало да отговарят по различни въпроси, свързани с данъчното облагане. Да, разбира се, имаме различни фискални регламенти в нашите държави. Дания е отстъпила, решен ли е проблема за вносителя, има ли си обратно автомобила, получил ли си го е. Благодаря. Председателката, имате една минута да отговорите. Вносителя. Документите ни посочват, че съдебната система не се е променила – и измененията не са в сила. Продължава всичко да върви по изключително сложен начин да се изпълнява, във всеки случай не се спазва европейското законодателство. Наистина невероятно е това, което се случва в Дания. Автомобилите се конфискуват, което съответно носи големи проблеми за поляците, както и за други граждани. Всичко е записано черно на бяло в документацията. Не става въпрос за съпругата ми, къде е в момента. Съпругата ми, Камила, нищо не е получила все още, няма никакво писмено обяснение до този момент. Тя живее в Дания. Ще откриете всичко това описано в нашите документи, но нямаме никакво обяснение до момента. Като че ли защитавате Дания. Благодаря, председателката. Благодаря ви. Има процедура, която е вход в Дания. Трябва да изчакаме. Не можем да вземем решение сега. Националните съдебни власти трябва да се произнесат. Колегите искат да се закрие тази, за тази петиция, но по-настоящем не може. Да, господин Яр, имате думата. Прочитам последното изречение от отговора на комисията. В него се твърди, че комисията ще следи отблизо прилагането на тези вътрешни насоки от страна на датската администрация. Комисията твърди, че новите разпоредби са в съответствие с законодателството на Европейския съюз. Но бих искал да получа отговор след време дали това изпълнение е в духа на очакванията на комисията. Могат ли сега вносителите да пътуват със своя автомобил или не? Забелязват ли промяна, която да е настъпила? Чухме, че вносителя казва, че се съмнява това да е така. Комисията твърди, че насоките са в ред, но изпълнението е важното. Така че нека да оставим отворена тази петиция, да видим дали всъщност практиката съвпада с правилото. Добре, предложението е да остане отворена петицията, докато не получим информация от комисията относно действията на данъчните власти. Очакваме отговор от комисията. До тогава открита. Така приключваме дебата по тази точка и продължаваме с следващата точка. 17. Три петиции от Дария Шпачала, Ришард Биелала и Нагушевски. Тук е Дариш Биливала. Имате думата. Nazywam się Ryszard Bielawa, e, mieszkam w Danii już. Казвам се Ришард Биелава и от 3 години живея в Дания. Преди 18 месеца бе конфискуван автомобила ми. Аз се съобразих с исканията на властите и месец след конфискацията на автомобила бе казано, че след като си е платя въпросната сума, автомобила ще ми бъде върнат. Две седмици по-късно обаче получих искане за 25 000 крони и да покрия и разходите по транспортирането на автомобила. допълнителна сума. Така че общата стойност на глобата и на транспортните разходи бе по-висока от стоеността на самия автомобил. Данъчният инспектор госпожа Рита Хансен ми каза, че ако не платя сумата, ще имам проблеми. И точно така си е попитах дали не мога да платя разсрочено глобата и тя каза да, първо ще, ще плащам 5000 крони месечно, разсрочено, но тя каза, че автомобилът няма да бъде върнат, докато не е платена цялата сума. Тогава получих и сметка за 3000 крони с която да се покрие престоя на автомобила в наказателния паркинг. Сума, която не мога да платя. Вече не искам да оставам в Дания, искам да се върна в Полша. Детето ми завършва училище през юни и казах, искам да се върна в моята си страна. Полицията каза, това няма значение. И сега наистина сме абсолютно безпомощни подкрепям петиция 171 от 2010, защото аз бях подложен на същото отношение от датските власти. Пътувах със семейството си, защото прекарвах много време в чужбина. Бил съм на много места с семейството си, доведох семейството си в Дания, за да не сме разделени, както в миналото. Искам да ви помоля за помощ. Платих си таксата за регистрация на автомобила и той трябва да ми бъде върнат. Всички сме от страни държави членки и всички имаме и штампа Европейски съюз на номер на автомобила, който означава нещо, означава единство а не самоправство, както ми се струва, че се прави в Дания. Благодаря комисията. Благодаря, госпожо председател. В случая има три проблема. Първо – сумата, която се заплаща за използването на автомобил без платена такса за регистрация. Автомобил е регистриран в друга държава членка и предполагам, че вносителят вече е платил таксата за регистрация там, както бе казано в предишния случай. Говоря и за случай 1444. След това Полския работник пита дали може да използва кола регистрирана в Полша, в Дания, докато работи там. И докато семейството му живее с него в Дания, според Дания, обичайното местопребиваване на работника е в Дания и ето защо данъците трябва да ги плаща там. Няма директива, която да урежда тези въпроси. Всичко почива просто на решенията на съда в Люксембург. Според съдебната практика, ако човек отиде в държава членка със семейството си с цел работа за определен период от време, по време на този период на работа в държавата членка, тя се превръща в мястото му на обичайно местопребиваване. Тук комисията е съгласна с преценката на датските власти. Ето защо нищо не можем да направим. Съгласни сме с Дания. но правилата са формулирани по такъв начин, че според нас те са адекватни и точни. Що се отнася до самата конфискация, по-късно ще представим своите бележки. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Господин Яр. eine reine Rechtsfrage ist, wo wir wahrscheinlich wo wir wahrscheinlich nicht helfen kann. Für mich blieb nur das Argument übrig, äh, Stichwort Verhältnismäßigkeit. Мисля, че това е правен казус. Ние не можем да помогнем. Постановено е съдебно решение по въпроса за обичайното местопребиваване. Когато няма хармонизация, се прилага правото на съответната държава членка. Въпросът опира до съразмерността на мерките, но нищо не може да направим в това отношение. Смятам, че мерките са били несъразмерни, но това е друг въпрос. И се опасявам, че ще трябва да приключим работа по тази петиция. Infatti, al di là dello specifico eh, di una macchina aziendale, di una macchina personale, eh, il tema eh, rispetto all'applicazione della normativa europea sia Доколкото разбирам, става въпрос за личен автомобил, и съм склонен да съглася с господин Яр. Няма много нещо, което може да направим ние, така че няма смисъл да държим открита. Петицията нямаме правомощия. Не можем да направим нищо, не можем да помогнем. Не можем да намалим налесените щети. Вносителят отново иска думата. Имате една минута. Както казах преди малко, аз съм спазил датските разпоредби и платих въпросната сума. Въпрос е защо не ми освобождават автомобила. Все още не мога да разбера това. Ако платиш исканата сума, трябва да освободят колата ми. Аз бях измамен. Казаха ми, че ако си платя таксата за регистрация, ще си получа колата. Аз колата не си я получавам. Questo chiaramente è un reclamo rispetto al riconoscimento di un... Председателят. Очевидно, вие се оплаквате за право, което реално ние не можем да защитим. Най-доброто, което аз мога да си представя, е да поискаме обяснение от датските органи защо толкова бавно реагират, след като вие сте изпълнили своите задължения и това е документирано. Единствено, можем да се обърнем към датските власти. И ако колегите не възразяват, можем да пишем писмо на датските власти, в които да обобщим случая описано във всички тези петиции. И да искаме някакво обяснение от тях. Allora, eh, procediamo in questo modo e poi successivamente chiuderemo eh, la, la, la petizione. Grazie ai petenti това нещо и тогава ще приключим петицията. Съжалявам, не мога да ви дам повече думата. Преминаваме по-нататък. Точка 18. Петиция 590 от 2008 година. Внесен от внесено от ирландски гражданин, който не присъства в момента. Става въпрос за пренасене на лекарства от пътници в Европа. Вносителят твърди, че трябва да носи със себе си лекарства поради заболяване, но правилата, касаещи пренасенето на лекарства, се прилагат по различен начин от държавите членки и това създава проблеми. Ще давам думата на представител на комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам да дам думата на колегата си, която е по-добре запозната. Благодаря. Нашият отговор ще бъде кратък, защото проследяваме този въпрос от 2009 година. Когато за последен път разговаряхме с вас през май 2011 година, от тогава насам нямаме никакви новини и няма развитие по въпроса. Както знаете, член 75 от Шенгенското споразумение в момента не въжи за Ирландия. Това бе потвърдено от ирландския министр на здравопазването. Други коментари нямаме. Благодаря. Някой има ли да каже нещо по този въпрос? Секретарията току-що ми каза, че ние също сме получили писмо от е, постоянното представителство на Ирландия по този въпрос. Все още не сме разпространили информация за това писмо, защото то току-що е получено. Можем да отложим решението, докато не се запознаем с съдържанието на това писмо. Съгласни ли сте? Добре, оставяме петицията открита. Ще изчетем документите и ще вземем решение. Точка 19. Петиция 1665 от 2009, внесена от Петър, Питър Браун. Вносителят е тук. Давам му думата. Разполага с 5 минути. Много ви благодаря, че ме поканихте. Моята петиция е по европейска директива. Въпросът, който аз повдигам е, че аз трябва да платя такса от 5 милиона евро. Всъщност това е неправилно. Производителя трябва да плати такава глоба. Всъщност това е много висока такса за малки фирми. Аз всъщност фалирах като малко предприятие заради такава една такса. they paid a fee. I use one in agriculture. It's known for... Говорим за препарати, които аз използвам в е, селското стопанство, в земеделието, за дезинфекция, за срещу вредители, картици. Това е, е продукт, който е разрешен от Световната здравна организация, но е забранен в, нашата страна. И завършена е проучваме въздействието от две германски компании. Те са изпратени на официалните оператори и фермерите. Имаше въпроси по отношение на потребителите. Аз съм потребител, не бях и не бях информиран. Аз се свързах с британски евродепутат, тя също не е информирана. Заключението все още не е дадено. Казаха ми, че няма значение информацията, от която се интересувам, във връзка с информацията, която искам. А все пак това проучване се плаща точно от е, данъчно от данъкоплатците. От нашето Министерство на околната страна се казва, че този продукт е стабилен от докторът ни от нашите два университета в Англия, който извършва тригодишно проучване след оттеглянето на стриханина. Той каза, че това е най-ефективният метод за широко мащабно земеделие. Генералният директор на Националния фермерски съюз също трябва да се включи и да настоява този продукт да се разреши със законодателството. британските власти поискаха дерогация чрез фразата за земеделско ползване. таксите също се поемат изцяло от е, данакоплатците. Смятам, че проучването, извършено от е, германските компании, не е безпристрастно. Смятам, че на тях им е платено. Смятам, че този продукт трябва да бъде разрешен за земеделско ползване продължение на 50 години е отговарял на изискванията на директивата за безопасност на пестицидите. Ние смятаме, че тези хора си вършат добре работата. Ако вие казвате, че това са опасни химически продукти, а след това се подкрепят от неизвестни организации, които твърдят, че се грижат за нашата околна среда и за нашето законодателство подобряването на законодателство за намаляване на разходите, съгласен съм, но мисля, че това е вече много късно. Аз е, изгубих бизнеса си преди половина година. В момента работя на три места, 7 дни в седмицата. that blows them all to smithereens. There's a loophole in the law. Смятам, че има вратичка в е, закона и вие не правите нищо. Аз е, изгубих е, бизнеса си, без да съм направил нищо незаконно. Работих в рамките на закона. В крайна сметка, вие казвате, че няма достатъчна информация за альтернативите. Мисля, че всичко това бе включено в петицията и трябва да се прочете внимателно. Заключението е, че аз съм сериозно депресиран от това законодателство. Аз е, действах в рамките на закона, не съм направил нищо нередно и има нередности, които явно обаче не са разгледани. Искам да се научи, да се проведе цялостно проучване за използването на стриханин от е, британските фермери, както и Асоциацията на операторите с пестициди Ако желаете, свържете се всички тях. хората, чиято работа е засегната, всъщност няма думата. Notification I've received, it says um, you would make a fact finding visit вие казахте, че ще извършите проучвателно посещение. Моля ви, елате в е, фермата да видите как мога да се конкурирам аз с економиката в сянка. Как мога да поставям е, капани в е, земята при нашия климат, след като в района, в който живея, се очаква сняг и замръзване. Благодаря ви много за вниманието. Grazie a lei. E a questo punto do la parola per la Commissione. Благодаря ви, господин. От името на комисията имате думата. Thank you, Mrs. Chair. Благодаря. Искам да започна с основните принципи на директивата за биоцидите. Логиката е следната. Биоцидите са такива, че рискът който е а, токсичен както за човека, така и за околната среда, е факт. И те могат да бъдат заменени само когато се направи оценка на потенциалните рискове на веществата, които ще ги заменят. Така че е, необходимо е да се защити максимално както хората, така и околната среда, да се оценяват рисковете. Директивата дава възможност да се направи преглед на всички вещества, които в момента се използват и в процеса на това преразглеждане промишлеността трябва да уточни кои са активните вещества, които се използват биоцидите сега и при продължаване на употребата трябва съответно да се уведоми относно риска, който криете. Освен това, финансирането на събирането и оценката на данните също трябва да се има предвид. Какво е важно за този случай? Законодателството сочи, че ако никоя компания не е, възнамерява и не показва, че смята да подкрепи дадено вещество, тогава комисията взима решение да свали от пазара въпросното вещество за съответен период на поетапно извеждане. Такава забрана не се основава на риска на факта, че всъщност не е направена оценка на риска – които имат потенциално токсичен характер. Тези правила въжат за всички биоциди на европейския пазар и всички активни вещества, които се използват. Така, как се прилагат тези правила по отношение на стрихнин хидрохлорида? Спазени са основните правила началото на процеса се уточни, че това е вещество, което се използва в биоцелите, но няма правителство и компания, което да посочи намеренията си пред комисията, че е необходимо да се направи оценка на риска и съответно да се предоставят тези данни. Следователно не може да се направи такава оценка, така както следва и заедно с редица други вещества, Стрихнина хидрохорид е, бе е, изведен 2006 година поетапно и след този период вече не може да бъде използван на европейския пазар. Вярно е, че както вносителят посочи, Обединеното кралство поиска удължаване на периода за изваждане от употреба на веществото възоснова на спор, свързан с основна употреба. Комисията отхвърли е, тази жалба и преди това, разбира се, бе провела консултации с, с заинтересованите страни. Много полярни бяха мненията, които комисията получи и Агенцията, която се занимава с контрола на картиците в Обединеното кралство, изрази своето становище. В крайна сметка се стигна до забрана поетапна, като трябва да се използват альтернативни методи, основно традиционните, а именно капаните. В решението за поддържане на този период по етапно изваждане на веществото стрехнин хидрохлорид, комисията отчете възможността за альтернативни начини и никоя друга държава в Европейския съюз не изрази сериозен иск по отношение на контролирането на вредителите с други средства и не настояваше използването на стрехнин хидрохорид. Да, вносителя засегна тези аспекти. Комисията пожела да направи преглед на директивата с цел оценка на редица проблеми, свързани с изпълнението. 2009 година бе направено предложението от страна на комисията, основано на изследване въздействието върху околната среда 2007, предварително изследване 2007 и консултация от 2006 година с заинтересованите страни. Вносителя засяга и тези аспекти. Генерална дирекция околна среда след това публикува данните на своята интернет страница, особено заключенията от срещата с различните представители и за съжаление господин Браун не можа да участва в тази консултация лично, но както и да е, проблемите свързани с постепенното изваждане на веществото бяха повдигнати от други участници в срещата. Предложението на комисията от 2009 година предоставя известна гъвкавост при намиране на решение относно изискванията за данните, и се обръща по-голямо внимание на нуждите на малките и средни предприятия. Освен това, се спазва основната цел, а именно високо ниво защита на хората и околната среда при използването на подходяща оценка на риска за активните вещества, което се използва в биоцидното производство. Поддържа се принцип, че информацията за токсикологията и екотоксикологията не може да бъдат изключени, имайки предвид цената, която ще трябва да плати съответно промишлеността за производството. В заключение, според нас комисията действа в рамките на директивата и изискванията прията от парламента и съвета за биоцидите и комисията прави оценка на изпълнението на директивата. Благодаря. Носителя, мога ли да взема думата? Председателката, момент. Колегата Боланд има думата. биоцидите и пестицидите. изискват е, подход, е, който е трябва да бъде е, много обстоен и мисля, че комисията има именно такъв обстоен и внимателен подход по този въпрос. Необходимо е да се подходи професионално и съвсем законосъобразно е un contrôle continu de, des effets secondaires de pesticides ou de médicaments pour l'homme euh, continu et, et nécessaire pour vérifier s'il n'y a pas à... Да се продължат проучванията за вторичните е, последствия, евентуално, които би имало едно вещество върху хората. а, да твърдим, че на вещество се използва в продължение на 50 години не е допустимо. Има правни аспекти, свързани с използването на последните открития на науката. Необходимо е да се прави оценка на въздействието. Така че, склонен съм да се приложи а, принципа на предпазливостта мисля, че има за какво да си помислим относно разпределението на различните санкции и нивата им, които се налагат върху производителите или потребителите на пестициди. Вероятно е възможно да се предложа компенсации, но ако нямаме истинско проучване а, върху използването на стрихнин хидрохорида при борбата с картиците – вероятно ще трябва да се направи такова. Всички знаем, че има много други методи за подобна борба, които няма странични явления, могат да бъдат използвани вместо него. Председателката господин Яр желая думата. Не, тогава а, носителя. Съгласен съм, че трябва да се следи за предпазливостта, но ние 60 години използваме стрихнина по силата на законодателството, директивата и съответните постановления. От 60 години използваме стрихнина. В Съюза сме от 40 години. На Европейския съюз му трябва 40 години да разбере, че стрихнина е бил силна отрова, смъртоносна отрова. 40 години. И зададох въпроса, комисията има ли доказателства за евентуалното отрицателно въздействие върху здравето на хората и животните чрез замърсяване на почвата? Мисля, че не отговорихте добре на въпроса. Отговаряте, че комисията по-настоящем не знае за научни доказателства, които да сочат, че наличието на картици в почвата представлява риск за здравето на хората и на животните. Това не е точно въпроса. Въпросът ми бе дали комисията си дава сметка какви са евентуалните въздействия върху здравето чрез замърсяване на почвата. Вие казвате, че не знаете нищо. Има три университета. Листериоза е едно от възможните заболявания. Това е инфекциозно заболяване, зоонистично заболяване, което може да се предаде от животния на човек и евентуален риск за здравето на човека. Може да се разпространи чрез замърсяване на млякото и месото. Благодаря. Аз подкрепям каузата на Питър от години насам. Очудващо ми се струва, че няма доказан риск от комисията. 100% съм съгласен с колегата, който каза, че трябва да се проведе пълно проучване. Въпросът не опира само до човека, а и до животните. Страхнинът се използва 70 години в Великобритания. Убиването на картица с трихнин е, отнема 15 минути. Поне два пъти по-дълго е времето, ако се използват алуминиеви фосфати, които водят до много мъчителна смърт. Хванатото животно може да умира в положение на цели два дена. Така че тук говорим не само за хората и за правата на животните. Както казвам, нека да разгледаме отново този въпрос, е, да имаме проучване, реално проучване, Питер е много добре запознат човек от кухнята. И искам да помоля комисията да разгледа отново и да проучи случая. Credo che eh, questa petizione abbia sollevato Мисля, че се повдигнаха доста деликатни въпроси в петицията. Моето виждане е, че комисията не е дала точен отговор на поставените въпроси. а само е представил информация за актуалното положение в момента. Тоест, не сме получили информация от комисията за това дали може да се преразгледа директивата евентуално, дали могат да се използват други средства. Логично би било нашата комисия по жалбите да помоли Европейската комисия да удвои усилията си, да не представи съответната документация – която да показва в каква посока иска да се движи комисията. Дали ще се забрани изцяло това вещество или има възможност за преразглеждане на действащите правила. И така за момента приключвам работата по, по петицията, но ще помоля комисията да предостави тези обяснения. Не знам дали можете да направите това сега или в писмен вид. Може ли да ни каже представителя на комисията? Благодаря. В отговор на зададен от вас въпрос. По настоящем стрихнинът не може да се използва повече. изчерпани всички процедури по действащата директива. Не получихме съобщение от някой производител, че иска да подкрепи това активно вещество, което означава, че ние не разполагахме с токсиологични и екотоксиологични данни, за да извършим необходимата оценка на европейско равнище и да преценим дали това вещество може да се включи в списъка на одобрените биоциди. Когато взехме решението, както обясни колегата, Великобритания поиска удължаване на срока с мотив основно употреба. Разгледахме молбата, но стигнахме до заключението, че на базата на всички заключения и индикациите, че има други добри альтернативи, аргументът за основна употреба не може да бъде потвърден и пристъпваме към поетапно извеждане на това вещество от пазара. В бъдеще, ако химическа компания иска да предложи ново досие за стрихнин хидрохлорид, то ще бъде разгледано отново според правилата на действащата директива или новите регламенти. Така че винаги е възможно да се внесе предложение, стига да са налични данните. Това, което искаше да каже колегата, е, че ние сме длъжни да направим така, че преди едно вещество да бъде включено в списъка на одобрените вещества, да бъдат разгледани всички токсиологични и екотоксиологични данни и списъка на информацията, която трябва да се предоставя е записан по законодателството. Ако не разполагаме с нея, не можем да извършим оценката на риска. Затова сме в заключение, че не може да се одобри веществото, тъй като не разполагаме с необходимата информация, то трябва да бъде отеглено. Винаги има възможност, ако може да се окомплектова пълно досие, да се разгледа отново това вещество. Но не можем да кажем, че само защото изготвянето на информация се струва много пари, ще смекчим оценката на риска. Няма други желаящи за изказвания от колеги. Не мисля, че има нещо друго, което да се направи по петицията. Не съм съгласен. Както казах, толкова години трябваше, трябваше да минат. За 40 години за Европейски съюз преди да се реши, че това е смъртоносна отрова. Сега се използват препарати за крави, които са доказано карциногенни от световна здравна организация и стопански субекти. Въпреки това, тъй като таксата е платена, това вещество е одобрено и се използва. Трябва въпросът да се проучи отново, да се наберат всички факти. Трябва да се допитате до всички. С това приключвам. Господин Голан, ще бъда кратък. Изтекли сме от пазара някои продукти на базата на принципа на предпазливостта, което е обичайна практика. Ако това има економически последици, мисля, че засегнатите страни трябва да разполагат с обективни факти, с които да докажат какво ще е въздействието върху тях. Това не касае само стрихнина или други биоциди. Характера на изследването, което току-що предложихте за актуализиране на директивата за биоцидите е съвсем разумно предложение, според мен. Мисля, че дадохме изчерпателен отговор, макар че разбирам, че вносителя на петицията не го приема изцяло. Но мисля, че вече трябва наистина да закрием тази петиция. Отправен е призив към комисията. Наистина надяваме се, че Европейската комисия ще проследи повдигнатите въпроси. Макар, че днес е, чухме един предварителен, спонтанен отговор, комисията ще отговори на поставените искания. До този момент не е имало такива искания, затова комисията не е изготвила по-подробен отговор. Така че надявам се, че ще се съгласите с мен, че трябва да приключим тази петиция, въпреки че разбирам, че вносителят не е доволен от отговора. Следващата точка. Петиция 500 от 2010 година, внесена от Северио Дебонис. Вносителят е тук. Давам му 5 минути да ни даде актуална информация, защото е петиция, на която се връщаме. Много благодаря, госпожо председател и членове на комисията. Комисията по петициите остави отворена тази петиция. Искам да дам актуална информация, да къде се стигне развитията. Искам да кажа, че общностното законодателство не е приложено. След като докладвахме това пред антидръстови орган в Италия, италианските власти е, решиха, че във връзка по че няма основание за намеса по националното антитръстово законодателство в сектора за отглеждане на зайци в Италия. Независимо от е, документалните доказателства и фактите, е, представителят на комисията призна това, когато се явихме тук на 1 декември. Италианските власти обаче смятат, че е редно да се изпрати становище по член 22 на закона, както до правителството, така и до министра на земеделието в Италия и до, европейск... до италианския парламент. Те настояват да се направи конкурентен процес на ценообразуване, за да се премахне потенциалната неефективност и системата да бъде сведена в съответствие с Закона за конкуренцията в Европейския съюз. В Италия бе прият план за действие в областта на отглеждането на зайци, където се предвижда и създаването на единен ценови съвет – Искаме също въвеждането на задължително, етики... Е, задължително въвеждане на етикети за месото. В второ четене на регламента обаче този елемент не бе прибавен. Говорим също и за слабото функциониране на стоковата борса и непротивопоставянето на намесата на тръстови организации в ценообразуването. Националните власти не извършиха разследване за съответствие с европейското законодателство. По отношение на справедливата на лоялната конкуренция, държавите членки нямат право да приемат разпоредби, които противоречат на законодателството за защита на конкуренцията на европейско ниво. Възможността за отмяна на националния закон е в правомощията на националните органи в Италия. Трябва да се гарантира спазването на правилата. Но в нашия случай органът за конкуренцията в Италия трябваше да отмени тези правила, тъй като националното законодателство противоречи на европейското. Имайки предвид, е, че правилата на договора във връзка с е, конкуренцията наистина са, не се спазват. Съгласно съдебната практика има две изисквания. На първо място наличие на споразумение или не спазване на правилата от страна на оператори, които пречат на конкуренцията. На второ място обществена мярка, която легализира такова поведение, като подсилви неговите ефекти или делегирането на частни оператори на приемането на решения, които могат да повлияят на условията за конкуренция. В този конкретен случай разпоредбите, регулиращи създаването и действието на стоковите борси, които подпомагат антиконкурентно поведение – и е, води до е, отрицателно въздействие, трябва да бъдат отменени. Съгласно съдебната практика, ако националното законодателство подкрепя създаването на неконкурентно поведение, съгласно членове 81 и 82 от е, националното законодателство, тези компании трябва да бъдат санкционирани. Знаем, че Европейската комисия насочва вниманието си основно към тези разпоредби, които се нарушават в общността и да възможност на държавите членки да прилагат общностното право в е, случай от по-малко значение, но в случай от по-малко значение не означава не прилагането на правилата от националните власти. В този смисъл решенията взети от националните власти да не се разследва случая, а просто изпращане на становище означава не спазването на правилата на конкурентното право. Следователно, националното законодателство не може да бъде прилагано и смятаме, че Европейската комисия трябва да се намеси във връзка с принципа на субсидиарност. Тази процедура вече не стои отворена в националния орган по защита на конкуренцията. Вижда се, че има поведение, което е пречи на конкуренцията, но на италианския орган не може да спре тези нарушения, затова се обръщаме към Европейската комисия. Съгласно съобщението на Европейската комисия за сътрудничеството в областта на сътрудничество с органите за защита на конкуренцията, това е възможно само в първоначалните етапи на производството. Ако възникнат проблеми с разпределението, този проблем трябва да се реши в рамките на два месеца след получаването на информация. В повечето случаи е възможно да се каже, че националните органи са в най-добро състояние да се справят с този въпрос, когато конкуренцията е сериозно повлияна от такова нарушение. Органът обаче трябва да сложи край на тези нарушения в е, нашия случай Европейската комисия обаче е в най-добре състояние да се намеси. Нашата асоциация изпрати съобщение за антиконкурентно поведение на Европейската комисия. Комисията е заяви, че италианският орган е в състояние най-добре да реши този въпрос, но фактите показват, че обратното е вярно. В Италия не се прилага европейското право, имайки преди, че италианските органи твърдят, че има економическа обосновка по тези обвинения за споразумения за цените. Ясно е, че търговците и изкупвачите всъщност влияят на поведението на производителите. Италианският орган твърди, че тези доказателства не доказват, че това е в ущърп на потребителите. Италианският орган твърди също, че има и намаление на цените. И че това всъщност подпомага потребители. Ние се срещнахме с представители на този орган, който защити позицията си и твърди, че прилагането на правилата за конкуренцията трябва да демонстрира, да докаже, че има фиксиране на цените. Ние казахме на този орган, че в други случаи не се доказва винаги какъв е ефекта на такива тръстови споразумения върху потребителите. Ние искаме Европейската комисия активно да се намеси и да изпълни своите отговорности по регламента за гарантиране интересите на Европейския съюз и за да гарантира спазването на общностното право. Разбира се, ние сме готови да предоставим допълнителни документи и доказателства, Надяваме се, че ще се извърши едно предварително разследване от страна на комисията и ще бъдат спазени антитръстовите правила. Затова нашата молба е петицията да остане отворена за този момент. Председателят тук няма председател, няма представител на Генерална дирекция конкуренция на Европейската комисия на доктор Фойте тук. Той би могъл да говори от името на комисията. Да, благодаря, госпожо председател. Съжалявам, просто представителят се разболя, случва се. Искам да напомня, запознавали сме се в тази, с тази петиция и преди това и с въпросите касаещи конкуренцията. има разделение на отговорностите между националния орган, орган по конкуренцията и органа на европейско ниво. Трябваше няколко пъти да посочим това и при предишни път, петиции, че има три критерии, които трябва да се спазят, за да се прецени дали националният конкурентен орган е подходящия орган за решаване на случая. На първо място, че ефектите, които се представят са с национално измерение – на второ място, че националният орган разполага с необходимите правомощия, за да реши въпроса. И на трето място, че националният орган за защита на конкуренцията разполага с е, капацитет да събере необходимите доказателства за разглеждане на случая. В този случай трите критерия показват, разбирам позицията на вносителя, това означава, че наистина е работен италианския орган. Както виждате и от е, предишната информация, италианският орган е предприел мерки, които обаче се подценяват от гледна точка на конкуренцията. Има две други неща. Вносителят на петицията спомена въпроса за етикетирането. Е, този въпрос бе разгледан на пленарно заседание на Европейския парламент този месец. Вижда се, че много труден компромис е с съвета за това какво трябва да се включи какво не в е, етикетите. Парламентът реши да приеме компромиса и нещата стоят по този начин. Друг един важен аспект, е, по който парламентът е много активно действащ е въпроса за обсерватория по ценообразуването и не само в сектора на носителя на петицията, и в много други случаи, просто защото структурата на пазара е такава, че е много трудно да се водят ефективни преговори при търговията. Тази ценова обсерватория е на път да бъде създадена. Вече имаме и първите резултати. Това са усилите, които ние в момента полагаме, за да повишим прозрачността в веригата на добавената стойност в хранителния сектор. Това е информацията, която мога в момента да предоставя на членовете на комисията. И това е всичко, което за сега мога да кажа. Благодаря. Накажете, господин Яров. Цените на производителите за селскостопански продукти винаги са ни тревожили. Може би трябва да говорим и с е, членовете на Комисията по селско стопанство по този въпрос. Наистина тук е, проблема е свързан с е, конкурентното право. Когато става въпрос за намаляване на цената от тръстови организации, това обикновено е в вреда на производителите. Някои от асоциациите на търговците на древно казва, че е, всъщност от ниските цени не страдат производителите, но това не е така. Важно е наистина да има една обсерватория, която да може да е, разглежда целият цикъл на производство и търговия. Вероятно, можем да оставим открита тази петиция и да се обърнем към Комисията по селско стопанство за становище. Защото те се занимаваха с ценообразуването в различни браншове, например млякопроизводството. Председателката. Добре. Искате ли думата? Носите ли има думата? Вказаното от комисията по отношение на трите критерии в петицията бяха посочени по отношение на вредното въздействие и конкуренцията. Нашият италиански орган за борба срещу конкуренцията има ясно становище насочено срещу това. Необходимо е системата да съответства на законите в конкуренцията. Това е становището. В някои от правилата за борба срещу монопола наистина са приложими. Първоинстационният съд, например, се произнася по отношение на споразумение, когато има споразумение между две страни, които да имат съответно поведение на пазара, тогава се следват именно това споразумение. Обаче, когато спора извън подобно споразумение, тогава е необходимо да има а, наистина друг подход, защото а, посредните, посредниците в веригата наистина а, накърняват правата на производителите в селско стопанство. Ступо, Необходимо е да се разгледат тези аспекти именно или от Комисия за борба срещу монопола, или защита на конкуренцията, или от обсерватория. Това според мен е важният проблем. Благодаря ви. Председателката господин Яр предложи да се обърнем към Комисията селско стопанство за становище, имайки предвид, че това е в рамките на тяхното правомощие тази тема. Мисля, че нямаме възражение. Освен това, може би можем да добавим и още нещо. Що се отнася конкретно до компонента, свързан с конкурентоспособността и защитата на конкуренция? Чухме, че комисията не може да се намеси, защото националните власти по-настоящем са в ход на разследване. Съобразно правилата, а, указани от комисията, ако а, в съответните власти попадат в мрежата на а, съответните мрежи или структури на Европейския съюз за защита на конкуренцията, няма как да се осъществи намеса което означава, че в крайна сметка при приключване на тези процедури няма да има несъответствие. Бих предложила следното. Да пишем на съответните власти в Италия защита на конкуренция с именно подобен въпрос. Ако нещата не стоят така, тогава можем да се обърнем обратно към комисията, за да използваме правомощията и да поеме случая. Искам да подчертая нещо пред комисията не е възможно да приемем а, тази идея на комисията, именно, че не сте получили доклад а, относно обвинение в злоупотреба. Тези изявления подкопават впечатлението и създават впечатлението, че комисията реагира доста е, несъучастно по отношение направената петиция пред Комисията по петиция на Европейския парламент. През последната година Европейската комисия осъзнава конкретните обвинения в тази област и мисля, че комисията следва да промени позицията си. Така че ще добавим и писмо до Министерството на селското стопанство в Италия защото тук се засягат въпроси, които попадат в ресора и на Министерството на селското стопанство в Италия, не само Комисията за защита на конкуренцията относно прилагането на правилата. Така както разбираме, относителя на петицията правилата не са напълно спазани. Така че, ако сте съгласни, можем да подходим с тези три писма. И сега, по отношение правилата за етикетиране и е, обсерваторията за наблюдание на цените, очакваме тя да бъде създадена, но що се отнася до етикетите? Минахме през един доста дълъг и труден процес и сме стигнали до компромис, който е много компроментиран, т.е. много от изискванията са много разводнени. И е, тук се повдига именно един въпрос в областта на пазара на заешко месо, който попада именно в един подобен по-разводнен аспект. Така че е необходимо да се прояви по-голяма активност. Моля да ме извините, но искам да подчертая, че трябва да изпратим и писмо до комисаря, чийто ресор попада защитата на конкуренцията. Така че ще бъдат четири задачите на комисията, ако сте съгласни да приемам това. Ако мислите, че твърде много, можем да намалим броя на писмата, но както виждам, вие имате, така че можем да се обединим около това предложение. трябва да изпратим тази информация до комисаря за защита на конкуренцията, така че според мен това е много важно. На този етап бих желала да спра и да благодаря на всички. Това е края на нашата работа преди лятната вакансия. Желая ви приятна почивка. Ще продължим през септември. Благодаря на всички, на екипа, на преводачите. Благодаря.